Добро утро, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги. Приветствам ви в качеството си на председател на комисията КОМП и в качеството си на съпредседател на останалите комисии, с които организирахме това изслушване на тема към по-висока степен на отчетност, прозрачност и почтеност в европейските институции. Благодаря на всички, които са тук сред нас. През последните 10 години не е имало такова заседание, организирано от 4 комисии. Това е едно много важно заседание, което дава възможност да се обединят действията на комисиите, които действат по принцип сами за себе си. Приветствам и моите колеги, които са тук на подиума. Говорим най-вече за контрол и за отчетност. Това са все важни елементи от нашата работа. Радваме се, че и другите комисии допринасят със своите действия. Първо давам думата на колегата Хюбнер. Благодаря ти, Инге. Искам да кажа, че за всички нас е важно Европейския съюз да стане по-демократичен и да се доближи до гражданите. Това е един от нашите най-големи приоритети. Освен това, искаме решението, решенията, които се взимат в Европейския съюз, да бъдат по-прозрачни, процесът да е по-прозрачен. Това се отнася и за законотворчеството, но се отнася и за други важни елементи от работата на, в Европейския съюз. Поставено е началото, но това не е достатъчно. Нашата задача е да гарантираме, че в Европейския съюз се запазва високо ниво на почтеност. Затова сме и тук, защото ние искаме да се постигне такава висока степен на отчетност, прозрачност и почтеност. Комисията Авко, на която аз съм председател, отговаря за изпълнението изпълнението на първичното европейско законодателство и отговаря за спазването на правилата от правилника на Европейския парламент. Започваме и подготовката на доклад по собствена инициатива, свързан точно с тази тема – отчетността, прозрачността и почтеността в институциите на Европейския съюз. За нас това е една много важна първа стъпка и се надяваме <clears throat> да почерпим и от опита и да почерпим от споделената информация, която ще получим тук по време на изслушването. Сега давам думата на господин Мораес. Благодаря ви, колеги. Ние се радваме да сме част от това съвместно изслушване. Комисията Либе. Либе не на последно място се занимава и с въпросите свързани с взаимното доверие между държавите членки, доверието сред гражданите. И тези въпроси са свързани не на последно място с прозрачността и отчетността в държавите членки, в някои от тях по-скоро корупцията е много сериозен проблем. Ние, сме, ние се радваме да сме част от тази много важна инициатива. Гражданите остават с а, усещането, че не, не познават много добре а, това, което се случва в а, Европейския съюз. Ние трябва да изпратим едно важно а, послание на нашите граждани от името на нашите институции. Ще има след това и а, тема не на последно място за а, присъединяването към а, Греко. Това ще е към края на семинара. В 11.30 ще бъде това представяне. Давам думата на следващия ни колега. Уважаеми дами и господа, уважаеми а, колеги, нас също е чест да участваме в това съвместно изслушване. Аз съм нов член в парламента, но въпреки всичко знам, че такова събитие е единствено по рода си в рамките на Европейския парламент. Има проучване, което е публикувано от International Transparency и е свързано с проучване на степента на прозрачност и отчетност в Европейския съюз. Необходимо да се запази висока степен на прозрачност и почтеност. Това са много важни елементи от работата на европейските институции. Те са важни за запазване на доверието на нашите граждани. Радвам се, че не сме част от това изслушване. Целта му е да се навлезе в по-задълбочени дискусии по теми, които са много важни и да обмислим по-нататъчните ни действия. Сега давам думата на госпожа Гресле отново, която ще бъде председател на първата част от нашето изслушване. Благодаря, уважаеми колеги, започваме с първата част от нашето изслушване. Както колегата Дълво вече каза, миналата година преди изборите имаше проучване на Transparency International и радваме се, че господин Калдоен, представител на организацията е тук сред нас, господин Даниел Фройнд – Приветстваме и представянето на това проучване днес тук в нашия а, парламент. това представяне на проучването ще е от помощ за нас, така че да можем да работим по-целенасочено и по-ефективно. Радвам се, господин Долен, че сте тук и давам думата на вас и на вашия приятел. Благодаря, госпожо председател. Аз съм Карл Долан. Аз съм ръководител на бюрото на Transparency International в Брюксел. Много е, е важно вашето изслушване, което провеждате днес. Много ви благодаря за възможността, която ми давате да се да направя моето представяне тук в парламента пред четири парламентарни комисии. Това, че четири парламентарни комисии участват в това изслушване е знак, че има желание да се направи нещо за подсилване на системата за почетността. През за миналата година публикувахме нашия доклад. Докладът е доста всеобхватен, може да го намерите близо до подиума. Около 250 страници обхваща доклада, които а, м, включват информация събирана в продължение на 9 месеца, но аз няма да се спирам подробно на този доклад, ами ще ам, спомена някои от по-важните аспекти, свързани в доклада и по-важни аспекти, които имат връзка с темата днес. Почтеността на политическите институции е много, а, много важен актив. Легитимността и ефективността на институциите зависят до голяма степен не само на, от ресурсите, с които разполагат, не само от а, правната рамка, не само от а, самите а, процедури, тяхната ефективност, но зависи и от а, една сложна мрежа от а, връзки тези връзки са свързани и с, запазването на доверието, защото доверието се гради трудно, но може много бързо да бъде направено на пух и прах. Не е трудно да стигнете до този извод, като видите какво се случва по света от Украина до Мексико и Афганистан. Европейските институции не са в толкова лошо състояние, но все пак трябва да имаме предвид, че в сравнение с спокойните предкризисни дни от пролетан 2007 година има спад от 22% в доверието към институциите и два пъти се увеличил броя на хората, които вече не вярват в Европейския съюз. Все пак предпоследно през последния период има лек, леко покачване на доверието, но това не трябва а, да води до самодоволство и отпускане. Политиците има от какво да се притесняват. Не трябва се забравя, че политическия проект също е доста уязвим. Не трябва излишно да се изпада в самодоволство. Институциите са част от една зряла демократична система с стабилни а, основи, заложени в договорите и протоколите. Те ам, разполагат с основните показатели, свързани с отчетността и прозрачността, но когато казвам това, имам предвид, е, че ние сме оценили институциите, които са е, създадени възоснова на договорите през е, последните 4-5 години. Бяха създадени много едхок институции, с които да се реагира на разрасналата се криза. Има много фондове, институции, които бяха създадени извън рамките на договорите и извън рамките на процедурите за отчетност и прозрачност, които, бяха, които въжат за другите институции. Това представлява а, проблем за нас и трябва да бъде засегнат в близко бъдеще. По отношение на договорите и процедурите за отчетност и прозрачност, трябва да кажем, че европейските институции в някои случаи се равняват или са по-добри от тези в държавите членки. Но отново казвам, не трябва да се спазва в самодоволство, трябва да се вземат предвид рисковете, свързани с ам, уронване на престижа на институциите. През 80 те години европейския пазар се разрасна и се превър... превърна в магнит за много групи с различни интереси. Друг се нарежда на второ място след Вашингтон по брой на, на лобисти. Там има 30 хиляди. Това са хора, които се опитват по някакъв начин да, да повлияят на законодателния процес. В нашите столици също има много хора, които се занимават с такава дейност. Друг въпрос е дали ам, доброволната система за регистриране на лобистите дава някакъв резултат, тъй като тя не предвижда никакви а, санкции и дали може по такъв начин а, да се промени мнението на скептично настроените срещу европейските институции. 70% от гражданите смятат, че има корупция в Европейския съюз е, те не мислят точно е, за подкупи, ами мислят за това, че политиците и е, лобистските кръгове заедно се обединяват, за да поставят своите интереси на тези на гражданите. Трябва да има правилно функционираща система за почтеността и тя трябва да е адекватна и да е съобразена с съществуващите рискове ние искаме нивото на прозрачност да се засили, като се предвиди законодателен отпечатък. Какво означава това? Ами да има информация за всички лобисти, за лобистските дейности, които съществяват те и какво е тяхното участие в законодателния процес. Трябва да видим по какъв начин може да се създаде такъв законодателен отпечатък и в тази връзка ние сме изготвили документ по тази тема, който можем да ви предоставим по-късно. Новата комисия е поела някои инициативи в тази посока, трябва обаче и други институции да последват нейния пример и да се стигне по-далеч. Има ангажимент е, за постигане на прозрачност във всяко едно отношение. Трябва да има по-голяма прозрачност при преговорите по време а, преговорите между много институции, да има прозрачност на тристранните срещи, които се провеждат Има решение на Съда на Европейския съюз, което е свързано с документите, които остават все още поверителни. Е, става въпрос за документите на съвета. Има много голяма част от документите, които остават а, секретни. Този ангажимент за прозрачно на всички нива е нещо много важно, защото по този начин може да се насърчи престижа на европейските институции. Не може да се постигне напредък без партньорството между публичните органи и гражданското общество, включително и частния сектор. Има много правила, има много органи, много процедури, но ем, те не са наистина ефективни. Няма желание за тяхното прилагане на практика. Трябва да има система за мониторинг и ем, за предотвратяване конфликт на интереси открихме, че няма ефективни проверки на данните, които са подадени от комисарите. Трябва да бъдат прилагани тези правила, защото противен случай те нямат никаква тежест, нито пък звената, които се занимават с следене на тяхното прилагане. Много е жалко, че има много препоръки, които а, са предоставени от Европейския парламент, от консултативния му а, съвет. Това са препоръки свързани с а, кодекса за поведение, но те не са били взети предвид. Има две други области, които също представляват слабост, свързана с почтеността. Това е подаването на сигнала и подаването на сигнал и обществените поръчки относно подаването на сигнал, само една от десете институции, които оценихме ние, е направила нещо, за да насърчи хората да подават сигнал и да им а, гарантира сигурност. Има правно а, задължение от 2014 година да се докладват всички случаи, свързани с подаването на сигнал. Ам, Относно обществените поръчки, комисията има право да ам, дисквалифицира някои от а, дружествата, когато има не спазване на правилата, но ам, има само един такъв случай за последните а, години, докато ам, Европейската инвестиционна банка е поступила по този начин стотици пъти. А, отстранила е европейски дружества от обществени поръчки, когато са установени нередности. Има е, разпоредби, които казват, че трябва да се насърчи доброто управление. Европейските институции трябва да си вършат работата възможно най-открито и прозрачно. И пак се казва, трябва да се изключат всички конфликти на интереси и по този начин ще се гарантира независимостта на комисиите. Този дебат, който водим за почтеността, е независим от дебата, свързан с това дали да има повече Европа или по-малко Европа. Не, няма значение дали институциите се занимават с а, счетоводните баланси на банките или с а, съдовете за съхраняване на а, зехтин. Важно е институциите а, да са независими и прозрачни и да противодействат на корупцията има много предизвикателства пред а, политиците на европейско ниво. Трябва да се запази този имидж на европейските институции, че те са бдителни и прозрачни. Трябва да се работи в дух на партньорство и прозрачност, така че да се засили доверието в гражданите. Благодаря ви. Благодаря господин Долен. Благодаря за вашето проучване и се възхищаваме на вашата способност за 15 минути да представите това така всеобхватно проучване. Имам въпроси, свързани с някои от темите, които вие засегнахте. Парламентът има проблем свързан с това, че е, и ние си блъскаме главата от много време как е, да постигнем този законодателен отпечатък. В упражняването на мандата си е, представителите трябва да имат определено поле на действие. Как можем да продължим в тази посока, защото независимостта на мандата е много важен въпрос. В Европейския съюз има много различни култури. В ежедневието ми установявам, че в някои държави членки контролът се разбира по един начин. Да речем с френския ми колега имам големи проблеми да постигна съгласие имаме а, големи разлики помежду си. А, и не ми се ще а, някой чиновник да а, разглежда документите през погледа на м, своите национални привички или да се придържа към националната м, култура, която е типична за страната му. Трябва да има международно измерение в тези действия. Първият ми въпрос е какви предложения може да ни дадете в тази насока относно лобирането. От 10 години съм в комисията в Конт, в комисията Конт и от много време искам да създадат правила, които да доведат за едно по-разумно лобиране. който познава законодателния процес, знае, че едно изменение, което е повлияно от една или друга лобистка група няма как да промени толкова много нещата, както го казват журналистите. Винаги е имало черни овци. Аз съм за това да създадем правила, които след това могат да бъдат изпълнени, да не изпадаме в крайности. Кои са десете най-важни неща, които според вас могат да ни помогнат да изготвим ни разумни правила за лобирането, за прозрачността. Трябва да се зачита независимостта на мандата, защото без независим мандат ръцете са ни вързани. Мога ли веднага да ви помоля да ми отговорите? Yes, uh, thank you. Да, благодаря ви. По първия ви въпрос е съвсем ясно това, което питате. Толкова важен, колкото правилата, може би и по-важен, е въпросът за организационната култура. Говорим за почтеност, за етика, за култура. И такава единна култура много трудно се постига, особено е, в среда, където се съчетават множество култури. Такава среда работят и Европейската комисия и Европейския парламент. парламент така че е, този въпрос многократно е бил поставен, когато правихме проучването. Това, което бих казал е, че в този случай е още по-важно да има ясно зададени правила когато няма една единна култура, когато няма единна представа за етика, правилата трябва да са пределно ясни. Тук в Европейския парламент, е, мислейки за някои аспекти на етичния кодекс и особено за правилата, свързани с финансовите декларации, тези правила не са особено ясни. Трябва да има много по-сериозни насоки, много по-ясни, недвусмислени правила, за финансовите декларации, тъй като възможностите за тълкуване не са нещо хубаво, когато на едно място се съчетават различни култури. По въпроса ви за лобирането. Голяма част от препоръките не са свързани с това да се променят правилата. Ние сме предложили всяка институция да създаде така наречения законодателен отпечатък, следа, от която да се вижда как са влияли лобистите. Това може да се направи чрез промяна на правилника за дейността, включително в парламента, но това не е необходимо. Това, което е необходимо е депутатите да поемат инициативата да отбелязват всеки контакт на веб страницата си. Това е много елементарно средство и с модерната технология няма дори никаква административна тежест. Не мисля, че това ще доведе до нарушаване на нечи мандат. Това е нещо, което могат да направят както отделните депутати, така и групите в парламента, за да стане работата им по-близка до гражданите. Може би най-трудното, е, което поискахте от мен е да изброя десете най важни неща. Докладът ни е много голям и сме се опитали да извлечем в сбита форма най-важните препоръки в така нареченото резюме. Е, там са 12 или 13 препоръки за всички институции. И има 4 странична брошура, която сме направили специално за днешното изслушване където всичко е дадено в още по-синтезирана форма. Ако мога да обобща съвсем бързо, е, говорим за прозрачност, за законодателна процедура, е, подаването на сигнали, разследването на корупцията на европейско ниво, което трябва да стане много по-ефикасно и тук е ключова ролята на Олаф. Също така е, коментираме препятствията, които трябва да се създадат, за да не вирее корупцията. Това са основните ни препоръки, които ако бъдат взети на въоръжение, всяка от институцията може за много кратко време да постигне напредък. Благодаря ви. Колегата Стовски иска да вземе е, думата. Съжалявам, че не произнесох името ви правилно. I would like speak е, е, in Polish. Се изкажа на полски язик. Пани przewodnicząca, шановни колези и, i, i koleżanki, ja chcę zapytać. Уважаеми дами и господа, Искам да попитам по какъв начин вие гледате на прозрачността в Европейския парламент. В момента работим по правилника на Европейския парламент. В рамките на АВКО е създадена и работна група. Смятам, че прозрачността на Европейския парламент не е на такова високо ниво, на каквото е в някои парламенти, в някои парламенти в а, държавите членки. Има някои гласувания, които са публични, но има и гласувания, които все още имат поверителен характер. В такива случаи е много трудно да се упражнява публичен контрол защото такъв вид контрол може да се упражнява само когато ам, се знае как отделните депутати са гласувани и само така мож, могат съответните органи да противодействат на корупцията. Може би ам, в Европейския парламент трябва да се засили прозрачността и можем да започнем с самия законодателен процес. Той трябва да е по-открит. по-прозрачен. Не може да имаме само обяснения на вота и депутатите да казват защо са гласували или не са гласували по определен а, доклад. Прозрачността е важна И затова искам ам, да чуя от вас какво можете да посъветвате Европейския парламент. Какво можем да направим ние, за да е, засилим прозрачността? Така че да, да, да се засили и мотивацията в другите европейски институции. С други думи да дадем добър пример на останалите. Има и други двама колеги, които искат да вземат думата. Колегата Яореги, притиснати сме от времето, така че ще ви помоля да внимавате. Благодаря ви. Имам няколко практически примера. Искам да ви попитам какво мислите за тях. Погледнете ставащото днес и се съгласете, че трябва да имаме положително отношение към прозрачността. Защото новите технологии ни дават огромни възможности да работим по-прозрачно. Мисля, че прозрачността като цяло е фундаментално средство за борба с корупцията и за утвърждаване на демократичната легитимност. Искам обаче да се зра и в някои от проблемите, пред които сме изправени днес. Ой, се дисе, por да се вгледам в начина по който функционира Европейския съюз в две специфични области. Преговорите по търговската спогодба с Съединените щати са нещо, за което хората искат да получават информация. А тези, които водят преговорите от комисията, на никого не казват какво става. Те не ни държат в течение ежедневно. Това означава, че естествено има някои ограничения този случай, когато се водят преговори, не е възможно прозрачността да бъде тотална, но все пак е възможно да има някаква степен на прозрачност. Второ, вчера тук в парламента разисквахме един проект на комисията от миналата седмица с цел отчистване на скандала LuxLeaks, нещо за което журналистите доста писаха. Комисията е разработила проект, за реформа на действаща директива в следния смисъл. От сега нататък държавите членки да бъдат длъжни да признават договорите между правителствата и дружествата. Това ще е известно на правителствата, но не и на гражданите. Защо? Защо за тези неща да не могат да бъдат уведомявани гражданите? Защо да не получават информация за тях медиите? Ако комисията е взела решение да допусне такава степен на прозрачност, при която една държава членка ще уведомява другите държави членки за своите договори с дружествата, защо гражданите да не получават такава информация? Какво решение виждате на тези проблеми? Госпожа Гийом, благодаря. Благодаря за това, че ми давате думата. Е, председателят на парламента е, ми е поверил някои задачи във връзка с регистъра за прозрачността. За това е, много ценя такива дискусии. Аз съм съгласна, че парламентът и европейският и националните трябва да бъде по-прозрачна институция по принцип. Има доста задълбочена работа и в националните парламенти по този въпрос. По отношение на регистъра, този въпрос за регистъра е симптоматичен. Мястото мястото, където той ще бъде поставен, е, е много е, важно. Е, не трябва да се говори за добродетелност или недобродетелност. Не трябва да се изпада в крайности. Мисля, че правилно бе казано, че не бива да се отклоняваме от общата цел, а именно чрез прозрачността да се борим с корупцията, да бъдем видими за нашите избиратели, но и да не пречим на демократичните процеси. Смятам, че трябва да не се е, навлиза в амалгами, да не се а, стига до изключения, които са се превръщат в правило и а, не е редно да подхранваме генерализираните, обобщените а, съмнения, които много изкривяват действителността. В нашата практика има нужда от еволюция на редица правила и предпоставки. Например, правилата за финансовите декларации са в процес на развитие, но е, не всички са на едно мнение точно как да се развиват. Това е здравословно. Всеки има право на мнение. Е, да, наистина е, това е личен въпрос, но тук практиката търпи развитие и следва да търпи развитие. Искам да поставя на дебат един въпрос. В крайна сметка за него се води постоянна дискусия. Е, дали се поставя акцентът върху правилното място? Е, Transparency International Е, като че ли е, непрекъснато е, говори за това, че трябва повече да се работи върху лобистите, а не върху парламентите. И второ, трябва ли да се създават структури, за да се въздейства върху поведението на индивидите или по-скоро чрез индивидите и тяхното поведение трябва да повлияваме поведението на структурите. Опитах се да се изкажа много бързо, за да спестя време, каза ораторка. Grazie, Presidente. Volevo... Ehm, госпожа Спинели. Благодаря, госпожо председател. Искам да се върна наказаното от госпожа Гресле за независимостта ни при упражняване на нашите функции и връзката между тази независимост и прозрачността. Независимостта е един от фундаменталните принципи на парламентарната демокрация. Прозрачността също е принцип, който ни защитава като демократични представители. Демокрацията в момента е в период на сериозна криза. Имам предвид представителната демокрация. Затова се питам дали не е редно до някъде да внесем корекции в независимостта на нашия мандат, за да защитаваме не само себе си като представители, но и хората, които представляваме. Тук има едно голямо разминаване в мненията между гражданите и институциите, между представляваните и представляващите. Представляваните днес искат прозрачност и искат да няма корупция. Ако вземете е, примерите с LuxLeaks или Търговско-инвестиционната спогодба с Съединените щати, какво означава от конституционна гледна точка да имате солиден принцип, изразяващ се в независимостта на вашия мандат, но да нямате е, достатъчно солидни принципи за защита на вашите представлявани? Въпросите бяха доста философски. Искате ли да вземете отношение? Ами аз съм завършил философия, така че много се радвам на такива въпроси, но ще се опитам да подходя най-напред към по-практическите аспекти. Е, съгласен съм с, с е, заместник председателя. Не съм открил доказателства е, за това, че Европейският парламент е непрозрачна институция или поне много непрозрачна институция. Нашето изследване не е имало за цел системно сравнение между националните и европейските институции. От гледна точка поне на законодателна процедура, парламентът е много прозрачна институция. Разискванията в комисията те се излъчват в интернет. Всички документи, макар и не винаги своевременно, се качват на веб страницата, така че мисля от гледна точка на законодателна процедура Парламентът се характеризира с висока степен на прозрачност, но съм склонен да се съглася с господина от Полша, че може би е добре да се допълни прозрачността при гласуването. Технологията и тук може да помогне. Става дума за гласуването не само в пленарно заседание, но и в комисиите. Да, естествено, че е, парламентът е, си има собствени процедури, но именно това е удобното. Той може да ги промени така, че да направи гласуването по-прозрачно. Нашето изследване констатира, че няма толкова голям недостиг на прозрачност в отделните институции. Основно прозрачност се губи там, където институциите преговарят помежду си. Да кажем, вземането на решение на тристранни срещи е нещо почти непрозрачно. Е, съвсем базисна информация липсва за публиката. И това води до въпроса на колегата от Испания – за прозрачността на водените международни преговори. Тук проблем има. Мисля, че този проблем е бил открояван от парламента и преди във връзка с участието на Европейския съюз в някои международни органи, например Базълския комитет, който създава глобалните правила в банковата сфера. Да, наистина има сериозни проблеми с прозрачността при участието на Европейския съюз в тези международни органи. Ние също сме изразявали становище, че са доста непрозрачни преговорите за търговско-инвестиционната спогодба с САЩ. Радваме се, че комисията е предприела действия, но може да се направи още много. Също така напълно съм съгласен е, с евродепутата от Испания за прозрачността на данъчните правила, които неодавна бяха обявени от комисията. Има много качествени норми за прозрачността, приети от Европейския съюз напоследък, например за газодобивната и петролодобивната промишленост, прозрачност, за да се предотвратява изпирането на пари и други подобни. Но мисля, че това, което трябва да се направи сега е не само тази информация да се предоставя на националните органи, които често пъти са залети от всевъзможна информация, но трябва да се направи така, че информацията да стига и да се предприемат адекватни действия с оглед на нея от самите дружества. Затова се надяваме, че за финансовата информация ще се предприемат задължителни правила в следващите години, които да се отнасят за дружествата и това те да дават информация и да се съобразяват с изискванията за прозрачност. По отношение на въпроса за това да сме се съобразили с целите, а именно предотвратяване на корупцията. Напълно сме съгласни, че прозрачността трябва да бъде съразмерна на преследваната цел. Искам да кажа, както заявих и в уводните си бележки, че корупцията може да не означава само предлагане на подкуп или на някаква недължима облага. Корупцията в по-общ смисъл означава законодателството и политиката да не се създават и водят в обществен интерес, а да обслужват частни специфични интереси. Мисля, че в обществото има много големи съмнения, че именно така става. Сега, дали е вярно или не, не зная. Може би тези твърдения са преувеличени, но е необходима много повече прозрачно, за да може да се направи преценка дали обществото е право в съденията си или не. За лобистите, мисля, че самите лобисти могат да проявяват много по-голяма прозрачност. Зная със сигурност, че ние сме предприели тази стъпка ние публикуваме информация за всичките си лобистки срещи е, с онези, които вземат решение. Информацията е на нашата веб страница. Е, сигурно можем да направим и още повече. Е, и най-сетне ще засегна философския въпрос. Дали демокрацията изживява криза? Мисля, че за това е необходимо отделно изслушване. Но бих желал да подчертая, че доколкото аз а, е, знам, а, е, никой от нашите предложения не би нарушило вашия мандат. Всичко, което предлагаме, може да се направи в пределите на мандата. Там не виждам никаква опасност. Благодаря. Благодаря, господин Долен, за отговорите ви. Сега предавам председателството на Комисията по правни въпроси. Госпожа Дълва, благодаря. Е, преминаваме към частта от изслушването, посветена на етичния е, кодекс е, за комисарите. Член 17 и член 245 от договора уреждат независимостта на комисарите. Комисията е задължена да действа обективно, безпристрастно и в интерес на Съюза и на общественото благо. Е, ревизираният етичен кодекс е, на комисарите е, трябваше да укрепи изискванията във връзка с конфликтите на интереси, обаче след изслушванията и назначенията на сегашните комисари у нас остават въпроси. Например, що се отнася до членовете на техните семейства, а и по някои други аспекти. Комисията на Жан-Клод Юнкер е превърнала деонтологията и прозрачността в централен елемент на своята програма. С удоволствие казвам добре дошла на заместник председателя на Европейската комисия госпожа Кристалина Георгиева. Мисля, че тя е идеалният човек, който да говори пред нас по този въпрос, тъй като знае всичко за програмите за хуманитарна помощ на Европейския съюз през последните години обаче сега от нея се иска да изпълнява политика на нулево търпение към корупцията и наредностите в Европейския съюз и да следи е, за почтеността на служителите е, на Европейската комисия. Така че ние ще ви изслушаме с голям интерес, госпожо е, заместник-председател на комисията. Давам ви думата. Thank you, Madam Charity. Благодаря много, госпожо председател. Това изслушване е изключително важно, посветено на тема, която, както господин Долан посочи, трябва да разгледаме много сериозно в контекста на случващото се в Европа. Той самият посочи факта, че много хора губят доверие. Те губят доверие в избраните от тях политици и докато последните проучвания показват за радост една положителна тенденция – както по отношение на доверието към европейските институции, но също така и доверието в националните управления и правителства и парламенти, за първи път от началото на кризата има една възходяща тенденция в тези три направления. Европейски институции, национални правителства, национални парламенти, все още имаме още път да извървим, за да възвърнем позициите си преди кризата. И също така имаме още много да направим до позицията, в която да се чувстваме комфортно. Наистина е важно да отчетем, че в комисията ние отчитаме и се съобразяваме с критичния характер на действията, които предприемаме. Колко важно е всеки ден да работим, за да си възвърнем доверието на нашите граждани. И това трябва да го направим с участието на всички 33 000 служители в институциите, но също така и в висшите ешелони на управлението в институциите. Защото това послание е изключително важно. Говоря от името на моите колеги, от мое лично име и на нашия председател. И в началото трябва да отбележа, че отчитаме тази отговорност. И смятаме, че в етичния кодекс са залегнали не само правила, не само инструменти, но гледаме на този кодекс като принцип на отдаденост и убеждение. Ще започна от там, откъдето вие започнахте, а именно договорите. Те са пределно ясни. Те изискват от нас независимост, прозрачност и почтеност. Те установяват отговорностите на комисията а също така и председателя. Председателят има не само правото, но и задължението, ако има неетично поведение да изиска оставката на член на комисията и този комисар трябва да се отегли. Но също така и съда, който трябва да предприеме необходимите действия, ако има сериозно нарушение в работата на съответния комисар. Също така е, имаме и етичния кодекс. Миска ми се да очертая три аспекта. Развитието на етичния кодекс на първо място, на второ място, къде се намираме по отношение на третото превъзможение преразглеждане на кодекса и на трето място какво се прави отвъд етичния кодекс от краткия до тук мандат, откакто започна новата комисия. И така, в началото ми се иска да припомня на членовете на Европейския парламент. Първия етичен кодекс беше прият пред 90-та година от комисията Проди. След това през 2004 година е редактиран от първата комисия Барозо и през 2011 година започна третата редакция. Посочвам това, за да подчертая, че сме готови да интегрираме етичния кодекс с това, което сме научили от опита си, но и от добрите практики на други. В скоби ще отбележа, че аз имам привилегията да съм работила през годините в институция, която беше спомената Световната банка, която се отнася много сериозно към този въпрос и мога да потвърдя, че този процес на научаване е много важен. Той е важен за внедряването на действията и да се определи къде могат да се внесат допълнителни подобрения и това се прави в комисията. Вторият аспект в моето изказване – какво е положителното въздействие в третата редакция, която се проведе през 2011 година? На първо място, финансовите декларации. Изисква се повече информация сега. Има повече реквизити годишно актуализиране на информацията и какво се случва през годината. Тоест, актуализира се регулярно, обикновенно през лятото, но ако има значителна промяна, лицето е задължено да оповести тази промяна в течение на годината. Отразяват се действията на партньорите, на половинките и съпрузите и съпругите. Също така има по-ясно авторизиране на политическите действия ясни обяснения за незаплатен отпуск, когато комисар участва в, активно в предизборна кампания. Също така политически дейности по време на мандата, неизпълнителна функция, въздържане от публични изказвания или поддържане на политически партии. И много ясно се посочва, че задълженията на комисията имат превес над ангажираността към партията трябва да запазим нашата отдаденост и ангажимент към европейските граждани като комисари. На трето място действия след приключване на мандата ангажимент да се им подава информация в рамките на 18 месеца след напускане на поста. 18 месеца за информиране на подействия, които са пряко свързани с мандата а също така покани и присъствия на събития. На следващо място процедура за ситуации, в които има риск на интереси или потенциален интерес на интереси. Задължение е да се информира председателя и възможност председателя да прехвърли досието към друг комисар, ако има реален или евентуален конфликт на интереси. На шесто място състав на кабинета на представителя на комисията комисията. Не е необходимо да се посочва, но аз ще го кажа, че членове на семейството, партньори, съпрузи, съпруги не следва да бъдат част от кабинета на съответния комисар. И така. Позволете ми сега да премина към третата точка. И наистина вярвам, че това е изключително важно. Отвъд редакциите и развитието на кодекса, Получавайки се от приложението на кодекса, има стъпки, които вече са предприяти и смятам, че те са в положителна насока. Съвсем внимателно разгледахме а, коми, комитета, а, отговарящ за етичния кодекс. Там има един бивш представител на парламента, един бивш директор и един бивш съдя – Целта е да има по-голяма прозрачност. Има вебсайт, на който всички могат да се запознаят с действията, дейността на този, тази комисия. Според мен е изключително важно съвсем прозрачно в протокол, протоколите на заседанията на комисарите да се посочват всички елементи в процедурата. До сега нямаше яснота как се взимат решения в колегиума от комисарите. Сега има се не само яснота, но направихме една допълнителна крачка, защото в, се включват и в протоколите на заседанията на комисарите. Също така предприемаме много важни стъпки по отношение на прозрачността. Това беше споменато новия регистр за прозрачността, кой лобира от името на кого, по какви въпроси, с какви ресурси, а също така и новия регистр за заседанията. От 1 декември тази година комисарите, членовете на кабинета и генералните директори трябва да публикуват информацията за заседанията и с убийсти на вебсайта Европа, официалния вебсайт. Освен това, е, съвсем внимателно подходихме и по отношение на информираността на комисарите, не само комисарите, но и членовете на кабинетите за етичния кодекс, за да бъде ясно, че всички разбират напълно отговорностите и задълженията си. Аз наистина очаквам с нетърпение да изслушам предстоящата презентация и в този дух Мога да отбележа, че това, което сме направили е много стабилно. Стъпките, които предприемаме за внедряването са базирани на отдаденост и ангажимент и знаем, че винаги трябва да се стремим да се справяме по-добре и това именно ще правим. Благодаря. Uh, Благодаря много, госпожо Георгиева, за тези наблюдения. Преди да дам думата за въпроси, ще дам думата на господин Блумайер за участието му в този панел. Той е консултант и директор в Блумайер и синове. И през септември 2014 година господин Блумайер представи актуална информация за проучването си за кодекс, за етичния кодекс за подобряване на ефективността. Това предизвика много ползотворен дебат и допълнителни въпроси. Господин Блумайер, имате думата. Заповядайте. Thank you very much. Благодаря ви. Много от аспектите, които аз исках да повдигна а, тук, бяха вече очертани от госпожа Георгиева и господин Долан. Иска ми се да поместя моето изказване в това, което вие казахте. Винаги се опитваме да направим нещата по-добре и се получаваме от опита. Бих искал да кажа какво научихме от преразглеждането и редакцията на етичния кодекс и а, от там нататък какви са стъпките от тук нататък, не само в рамките на Европейската комисия, но и отвъд нея. Имаше въпрос дали можем а, това да го а, отразим в. А, Европейския съвет, но и също така да установим един механизъм и една система, за да гарантираме по-голяма прозрачност и почтеност, така че ще се спра и на тези аспекти. Съвсем накратко ще ви представя презентацията, какво сме направили по отношение на етичния кодекс, къде се намираме сега и на къде можем да отидем. Искам да подчертая, че това не е работа, която съм извършил сам, но заедно с колегите с участието на представители на гражданското общество, на академичните среди, университета в Лозана, Бристол, Хелсинки участваха в изготвянето на този преглед. Госпожа Георгиева вече очерта историята на етичния кодекс и 2008-2009 година беше направен преглед в Комисията по бюджетен контрол и всичко започна през 1999 година с Комисията Проди. След това започнаха редакциите с първата комисия Барозо. Както вие споменахте, през 2014 година отново имаше покана да преразгледаме етичния кодекс с втората комисия Барозо и двете проучвания изготвиха препоръки, които бяха взети предвид от Европейската комисия, а има други, които смятаме, че все още може да се работи върху тях. Вярвам, че че ще се съгласите, че една система за почтеност не, не е завършена, ами тя се развива, защото можем да се науч, получим от опита и може да се въведат допълнителни подобрения в тази система. Мисля, че с комисията Юнкер вече има глътка свеж въздух, нов принос за тази система за почтеност и мисля, че това ни дава една основа за допълнителни стъпки. И така, мисля, че вече чухме няколко коментара за това какво се опитваме да постигнем. Бих искал да подчертая, че тук не става въпрос за нещо, което се нарича а, един теоретичен, а, едно теоретично понятие за почтеност, а по-скоро как можем да постигнем едно високо ниво на почтеност. Научните изследвания посочват, че винаги когато има такива усилия, може да се получат ефекти върху комисията и обикновено, когато ограничаваме действията на комисията, това е като усмирителна риза и има отрицателен ефект. Но трябва да отбележим, че може да се вдъхновим от подобни действия и няма как нещата да е, имат едно към едно съответствие, но можем да почерпим от е, опита на няколко държави членки и тук виждате някои от държавите членки, които анализирахме по-подробно. Също така е, разгледахме и международния контекст. Вие вече споменахте Световната банка. И трябва да кажа, че в някои от страните вече десетилетия има подобен опит и трябва да подчертая най-вече ситуацията в Канада в това отношение. Какво показва нашия преглед на тези различни системи? Виждаме, че някои системи за почтеност представляват един пъзел и тук виждате отделните парченца от този пъзел и обикновено се установяват правила, които ни посочват какво трябва да бъде взето предвид, какво трябва да се определи като норми, като стандарти, за да се осигури спазването на системата трябва да има указания, как тези стандарти да се разбират. Вие вече казахте, че провеждате разяснителни семинари, а също така декларирането на интереси или бази данни за събирането на информация за, във връзка с етичното поведение. Също така съществува и функцията за наблюдение така че да видим дали ценностите и нормите, които се определят, да се спазват. Ако има нарушение, се намесва и съдия, независимо лице, което взима решение, как да се постъпи, ако има нарушение дали да се наложи някакво наказание или да има някакво, а, някаква похвала или пък а, а, да се получи а, някакъв положителен резултат от това, че се съблюдава системата. А също така и да се преценят какви са резултатите, когато тази информация е налична в общественото пространство и да се прецени поведението на съответните лица. Виждате, че пъзелът не е дореден, някои елементи липсват, те трябва да бъдат поставени, някои допълнителни елементи могат да бъдат системата за подаване на жалби или подаване на сигнали. Това, което е важно, е всички парченца наистина да слепнат, да има съвместимост между тях, като в един истински пъзел и знаем, че може да се отбележи допълнителен напредък, за да се уверим, че пъзелът е нареден защо тези различни елементи, какво може да направи този пъзел. Мисля, че може да се постигнат две неща, които бяха очертани. Непосредствената цел е постигането на почтеност и прозрачност, така че комисарите да спазват ценностите и нормите, които считаме за важни. Но тези два елемента нямат значение сами по себе си. Прозрачността и почтеността не са само цел, Както вече беше споменато, става въпрос за доверие в европейския проект и тук ролята на комисията е изключително важна като една от водещите институции в европейския проект. Съвсем накратко нашата оценка. Ще намерите повече подробности в листовките тук в залата. Конкретните препоръки вече бяха представени миналата година и смятаме, че когато се прави съпоставка между етичния кодекс и добрите практики, които се очертават на място, смятаме, че можем да се вдъхновим повече от добрите практики, защото все още има разминаване между това какво се прави в Европейската комисия и на друго място. Червените точки не са в дъното, т.е. има значителен напредък. Вече чухме някои конкретни примери, но смятам, смятаме, че по някои от тези аспекти може да се направи нещо повече и да се отбележи по-голям напредък. Вие вече споменахте един ключов въпрос – Голяма част от съществуващите проучвания за етичното поведение и системата за почтеност ни водят до етичното лидерство и ръководство, което да гарантира спазването на тези принципи в организацията и някои от тези аспекти, които споменах и миналия път, а и в началото на моето изказване, а именно, че много повече може да бъде постигнато. Самия председател Юнкер вече спомена за това безупречно поведение, което да доведе до по-голяма прозрачност. И така стигам до последната част в моето изказване някои ключови области, където смятаме, че може да се отбележи по-голям напредък, може да се направи повече, може да се доразработи кодекса. Една, по отношение на правилата, които са посочени в кодекса, са свързани с заемането на постове след приключване на мандата в комисията. Мисля, че това е въпрос, който е актуален и към днешна дата и е водил до редица въпроси и преди. Фокусираме се в периода 1991-2001 година и всички комисари, които са работили в комисията, 40% са преминали в частния сектор. Това е важна цифра, която ни посочва, че в тази област, ако се работи допълнително, може да има голямо въздействие. Госпожа Георгиева спомена, че в новата комисия се отразяват протоколите от седмичните заседания и мисля, че в около 50% от заседанията ви се отразяват и действията на комисарите, които вече не, не са в комисията, в втората комисия Барозо. Това дава възможност да се направи оценка между съвместимостта, между новата позиция и предишната позиция като комисар. Това не трябва да има пряка връзка не трябва да има пряка връзка между двете, защото евентуално това ще доведе до конфликт на интереси с ресора на комисара. Но имайки предвид факта, че особено сега има заместник-председател, който отговаря за няколко ресора, трябва да има един по-хоризонтален преглед, така че да се направи разграничение между позицията, бившия ресор и новата позиция. Друг елемент от пъзела е, е свързано с а, намесата на съдия. Тук трябва да подчертаем и важната роля на Европейския омбудсман. Тук емпиричните а, анализи показват, а, че а, трябва да се съблюдават отделните елементи на системата на почтеност, а също така и ангажиментите, отговорностите за наблюдение и проследяване и отсъждане. Тоест, важно е да има още по-голяма независимост на резултатите на тази комисия за проследяване на етичния кодекс. Мисля, че тук можем да почерпим вдъхновение от държавите членки, но и системи извън Европейския съюз, от трети страни, където има десетилетия от опит. Например, в Канада повече от 30 години съществува такава комисия, която проследява прилагането на етичния кодекс. И работата на тази комисия води до отлични резултати. Тук можем да споменем, че в тази структура има високо ниво на независимост. И начина по който работи тази структура, доколкото знам, ключовата информация не се съдържа в седмични протоколи, има по подробно разписана процедура с по-подробно разписани критерии, така че да се прави, прави преглед. И последния елемент, това е просто една извадка от отделните елементи, повече информация ще намерите в писмените документи, но тук трябва да отбележа, че е отбелязан сериозен напредък и в вебсайта, поне в английската версия на Transparency International, ще намерите повече информация за резултатите от работата на тази специализирана комисия. Какво означава включването на тези извадки от протокола от седмичните заседания информацията съществува на едно място. Не можем да очакваме гражданите да се запознават с всеки един протокол, за да намерят информация за потенциален конфликт на интереси. Смятаме, че ще бъде по-лесно, ако тази информация е на едно място. И по този начин информацията може да бъде представена по един по-открит и по-лесно достъпен начин. Uh, um, няколко заключителни реплики от моя страна. Бих искал да подчертая значението на опита в държавите членки. Европейския парламент разглежда етичния кодекс от няколко години вече и нашите препоръки са да има обмен и с представители на гражданското общество, така че да се установи как можем да се справяме по-добре, да постигаме по-добри резултати, за да постигнем тези високи цели, които сме си поставили. И представих всичко това с оглед на етичния кодекс, но забравих да посоча нещо по отношение на председателя на Европейския съвет съвсем накратко. Знам, че вече има усилия които се полагат, за да се установят елементи в този пъзел, който споменах вече на по-ранен етап. Има идеи за, например, регистър за подаръци на председателя на Европейския съвет. Той трябва да бъде в публичното пространство. Потърсих го, все още го няма, но принципно, защо трябва да има етичен кодекс за председателя на Европейския съвет? В договора има ясна препратка и ясно се посочва защо трябва да съществува подобно нещо. Има препратка към възможността в случай на сериозно нарушение на етичното поведение да се изиска оставката на председателя. Но какво означава сериозно нарушение? Какво трябва да направи председателя на съвета, за да се прецени, че трябва да се изисква неговото отстраняване. Така че, може би това от, отваря една врата, при която да кажем, да, трябва да имаме един опростен кодекс и, и с по-малко подробности или повече подробности. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Блумберг. Имам един въпрос. Господин Хорхери. Sí, muchas gracias. Благодаря. Дебатът между госпожа Георгиева и господин Ромера беше много интересен. Que el gran poder político en Europa, que es el Бях изненадан, че голямата европейска сила в Европа, имам пред Европейската комисия, не е направила достатъчно. Комисията обаче все пак предприема действа за повисяване на прозрачността. Внесени са промени в кодекса на поведение. Ние имаме една система с три камери. Има и комисия, и съвет, които взима участие. Ако съвета не а, одобри предложението, а, тогава нещата замират. И така възниква моя въпрос – Не може ли да се държи на това системата за упражняване на контрол и системата свързана с етичния кодекс да бъдат подсилени? Относно връзката между гражданското общество и упражняването на контрол. Смятам, че е, акцента трябва да се постави върху по-големите организации. Всеки ден сме свидетели на това, че ам, решенията, които се взимат на политическо ниво, засягат гражданите до голяма степен, но, но ам, те също така засягат интересите на големите предприятия. Да не говорим за спогодбите за данъчното облагане в Люксембург. чрез които крупни предприятия са успели да извършат доста сериозни данъчни измами. Фокусът трябва да бъде насочен върху а, поведението на големите предприятия, да има кодекс предвиден и за тях, да не се поставя фокуса изцяло върху прозрачността и, социалното, и социалната отговорност и поведение. Много е важно да се каже, че някои от страните, които са посочени в доклада, упражняват по засилен контрол върху предприятията и в тази връзка са изготвили и съответните кодекси. Може да се почерпи от този пример. Благодаря ви. Благодаря. Е, драги колеги, господин Дюран има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да се спра а, е, на това, което бе казано. Бих искал да споделям вашия оптимизъм, госпожо комисар, за това, че се възражда доверието към европейските институции след финансовата криза в Европа. Аз обаче имам по-скоро усещането, както преди мен по-философски каза и госпожа Спинели, че минаваме през тежък за демокрацията период. За нас, за да внушим а, колко важна е нашата работа и на какво доверие трябва да се радваме, е, ще бъде много важно какви действия ще предприемем. Е, мисля, че е, в една демокрация борбата с конфликтите на интереси не е по избор, тя е задължителна. И освен това, господин Обермайер добре разясни как може да се върви стъпка по стъпка и с малки стъпки да се постигне много. Аз а, с удоволствие ще поставя на вас по същия начин въпросите, които съм задавал и на господин Тимерманс. Има два практически въпроса, които според мен са на вниманието и на комисията Юри и на комисията Авко. Като че ли те си ги прехвърлят като пинг-понг от едната комисия на другата е, и няма много голяма яснота по тях. Първо, има нещо като конфликт, не точно на интереси, но а, е, ко, конфликт на тълкуването между а, е, член 1.3 и други разпоредби. Значи парламентът може да проверява конфликтите на интереси. Това се отнася само за личните конфликти на интереси, което е разумно. Обаче член 1.6 казва, че е, комисарят няма право да участва в работата по досиета, към които проявява личен интерес и към които има интерес семейството му. Сега, е, как е възможно? Това е важно за всички, както и за юристите особено да а, участвате в работата по едно досие само в лично качество. Извинявам се, аз не разбирам много от меко право, въпреки че а, може би има нужда от такова за някои въпроси. Как е възможно за общото да се и изисква наличието само на лични интереси и там да се следи на тази плоскост, да се следи конфликта, а там, където има специфични интереси, да се следят и семейните интереси. Това е първият ми въпрос. Втори въпрос и ще приключа, защото не искам да ви отнемам време, в което можете да отговорите. Въпросът за проверката. Каква е ролята на парламента в една демокрация, съвременна демокрация? Ние, е, когато извършваме проверка за конфликт на интереси, както ни задължава текста, какво проверяваме? Проверяваме а, е, дали формално е попълнена правилно декларацията. Това ли ни е задачата? Или можем да задаваме последващи въпроси, породени от тази декларация? И а, е, можем ли да питаме и да искаме прецизиране? Бих искал да помислим заедно. Имам предвид институциите, комисията, съвета и парламента, разбира се, за да можем наистина да анализираме този термин scrutiny, който се намира във вашия текст, за да можем да намерим интелигентни отговори. Това е дебат, който задължително трябва да се състои и ще позволи комисията и комисарите да се ангажират с работа по определени досиета, без да оставят оставят никакви съмнения у когото и да било. Благодаря. Да, наистина, това са въпроси, които непрекъснато си задаваме в Комисията по правни въпроси, без да споменавам дори е, трудността при тълкуването на понятието семейство, която е, нали, което е друга трудност. Сега аз съм пазител на времето. Давам думата на госпожа Спинели и я моля да бъде кратка, защото имаме и други желащи да се изкажат. О, абастанца сюрпризен кил. Благодаря ви. Искам да кажа следното. Аз съм изненадана. Защото ем, не се обръща достатъчно внимание на съвета. А правомощията на съвета бяха значително засилени. Искам да допълня следното към тези правомощия. Съветът отговаря и за междудържавни спогодби. Това са споразумения или спогодби, които са извън контрола както на националните парламенти, така и на Европейския парламент. И излиза така, че съветът се здобива с едно правомощие, с което ние трябва да се занимаем сериозно, защото то е свързано с е, една много важна тема, на която не се е, отдава достатъчно ниво на прозрачност. Благодаря ви. Надявам се, че представителя на съвета е тук и си прави записки е, като гледам как се изказват колегите, е, комисията по бюджетен контрол не е най-големия звяр. Е, да, госпожо комисар, важно е да има поведение, да има кодекс за поведение, но има определени нива, които трябва да бъдат взети предвид. Трябва да бъдат предприяти различни мерки, защото все пак има някои пропуски, които заслужават дължимото внимание. Благодаря ви искам да помоля госпожа комисарят да отговори. Thank you very much and... Благодаря ви. Виждам, че ам, тази дискусия е много важна и трябва да я провеждаме ежегодно. Със сигурност ще обсъдя този въпрос и това предложение с моите колеги. Нека да се спра на двата въпроса, които бяха зададени. Аз не мога да говоря от името на съвета и съм сигурна, че ам, вашите въпроси ще бъдат предадени на съвета, както и вашето послание. Така или иначе, няма директен отговор на тези въпроси. въпросът е доста всеобхватен. И ще се спра на втория ви въпрос, как може да се упражнява контрол. Институцията предприе действия, свързани с оповестяване на информация и то в големи подробности. Но това, разбира се, беше свързано и с запазване поверителността на част от информацията. когато се предоставя публично, публична финансова информация, това представлява известен риск. Аз съм български гражданин, семейството ми е в България, страната все още трябва да предприеме по-нататъчни действия, за да противодейства на престъпността. И сега да се обяви информация, къде живее моето семейство, какви са моите активи, това ам, излага на риск моите близки. как може да заложите много високи стандарти, свързани с оповестяване на информация и от друга страна да гарантирате защитата на тези данни. Да, ние сме наясно с а, а, този въпрос, с тази тема и искаме да сме възможно най-прозрачни и искаме постоянно да вдигаме летвата все по-високо. С гордост мога да заявя, че това, което беше показано на графиката с червените точки, че все още а, трябва да работим, за да се придвижим към зелените точки, но много от нашите държави членки са под червените точки на комисията. Това означава, че ние отбелязваме напредък, вървим напред и а, ще продължаваме по този начин. Ние а, не сме стигнали от там, където искаме, но ние не искаме с нашите действия да създаваме допълнителни а, проблеми. А, тук има и а, член на а, моя екип, така че а, ние със сигурност ще следим тази тема и ще ви уведомяваме. А, съгласна съм, че това е много важен инструмент, а, така че а, нещата да вървят напред, без да се създават допълнителна бюрокрация. Ако провеждаме диалог ежегодно, е, то ще можем да обсъдим е, тези важни въпроси, ще можем да е, се позовем и на проучванията, които <clears throat> ще бъдат извършени междувременно. И смятам, че това ще е един много съзидателен начин на работа. Господин Блумайер, искате ли да вземате думата? Ако е възможно, съвсем накратко. Е, ще е, взема отношение показаното госпожа Георгиева. Да, тя е абсолютно права. Някои държави и членки не са толкова напреднали по отношение на ам, етичните си кодекси, но е, някои са отбелязали значителен напредък. Ние не искаме да се сравняваме и да казваме, те не са толкова добри и ние ще останем на нашето си ниво. Не, ние искаме да сме най-добрите, да вървим напред. Има конкретни нагледни примери в държавите членки, че те а, е, са се позовали или са почерпили от опита на Европейската комисия, а, е, що се отнася до а, е, техния кодекс за поведение. И А, Относно докладването, комисията полага големи усилия да докладва по различни въпроси. Не смятам, че изисква толкова много а, административен товар или допълнителни административни процедури, ако а, се а, публикуват резюмирани варианти на информацията, която е важна. Благодаря. Приключваме работата във втория панел, във втората част на изслушването. Е, много интересна част за мен. Е, може би заключението е, че за някои чашата е пълна наполовина, за други празна наполовина, но смятам, че трябва да продължат дискусиите и съвместните раз... разсъждения. Имам е, обаче голямо желание да направя един последен коментар. Обсъждаме етиката и прозрачността и интегритета, тъй като бихме желали гражданите да вярват на европейските институции. Не бива да се забравя, че тук се а, прави политика. Ако всички и никой не проявяват прозрачност, това никого няма да ползва. Сега искам а, госпожа Георгиева, извинете. Извинете ме. Нека да заявя нещо много ясно. Аз се стремя да стигнем зелените точки. Това е нашата цел. Благодаря. Сега преминаваме към следващата част от нашето изслушване. Изоставаме с времето. Надявам се да го наваксаме. Сега ще обсъдим една друга тема, свързана с отговорностите на европейските институции. Говорим за етичните въпроси, свързани с лобирането и регистъра за тяхната, за регистриране на лобистите. Тази година целта е ние регистъра да стане задължителен, но съвета все още няма ясна обща позиция по въпроса. Ако видим разпоребите в държавите членки и свързани с задължителния характер на такъв тип регистри, можем да видим, че има такива практики. Е, в много доклади и резолюции в 2008 и в 2011 и наскоро през април 2014 е, сме е, искали промяна в междуинституционалното споразумение, що се отнася до този въпрос. Имаме трима оратори. Европейският омбудсман е тук. Благодарим ви, че сте тук. Така че имате думата 10 до 12 минути на оратор и след това ще остане и малко време за дискусии. Благодаря, уважаеми дами и господа. Искам да благодаря на председателя на Комисията по правни въпроси, госпожа Хюбнер, че бях поканена тук да говоря по въпросите за прозрачността и почтеността. Службата на омбудсмана следи за това да се спазват правилата за добрата за доброто управление и прозрачността и да се засилва доверието в нашите институции. Моята институция е една от институциите, която е включена в проучването. Аз съм взела преди две от препоръките. Ние приехме правила за подаване на сигнал. ние публикувахме тези правила за публично обсъждане освен това, назначихме експерт, който да даде своето мнение за нашите процедури. Освен това, приех и публикувах първият кодекс за поведение на омбудсмана. През последните години е имало много проучвания, свързани с насърчаване прозрачността и почтеността в европейските институции. Смятам, както и други казаха, че Европейския съюз трябва да демонстрира най-високи стандарти, свързани с почтеността не само за, за самия себе си, но и за всички институции по света. Обществото е много динамично. не на последно място благодарение на информационните технологии. Ето защо трябва да работим и за напред за увеличаване на прозрачността и да отговорим на исканията и потребностите на гражданите. Исканията на гражданите са много важни. ние трябва да се ам, да работим така, че е, нашите действия да са по-прозрачни. Всеки, който е в Брюксел, Брюксел е наясно с важността на лобирането. Всеки, който влезе в тази изграда, вижда е, за какво става въпрос. Лобирането е много важна част от нашата демокрация, свобода и правото на гражданите да имат представители, които да защитават техните интереси, да защитават интересите и на големите и малки предприятия. Гражданите трябва да имат право да знаят кой лобира, от чие име и лобистката дейност да е прозрачна. Ако не се даде възможност на гражданите да видят как се стига до ам, взимането на решението, това ще ги отдалечи от дейността на институциите. Има феномен на въртящата се ам, врата в комисията. Това явление е предизвикателство за всички институции, но всички са отправили взор към комисията, за да даде своите насоки. Как комисията се справя с потенциалните конфликти на интереси сред висшите етажи на властта? Нито една генерална дирекция не трябва да позволява неправомерно да се ползва тяхната информация да не се ем, обслужват частни интереси и да няма контакти с бивши високопоставени служители. Има редица мерки, които а, бих насърчила комисията да предприеме. Комисията трябва редовно онлайн да публикува необходимата информация за висши европейски служители като се посочва къде работят след напускането на европейската администрация. Трябва да се избягват случаите, свързани с явлението на въртящата се врата. Трябва да има по-строги правила и такива случаи трябва да бъдат документирани. Господин Бломайер вече каза нещо в тази насока. Високопоставените лица трябва да предоставят информация на комисията, така че да могат да се взимат а, правилните решения, като се взима предвид тази информация. И трябва също да има информация, която а, да а, посочва защо, с какви основания е прият съответния пост. Преработената версия на статута на задушните лица трябва да вземе предвид и тези въпроси, свързани с вземането на постовете от високо поставени европейски служители. Трябва да се запази доверието на гражданите в Европейския съюз. Институциите трябва да бъдат по-прозрачни. Трябва да има система за преразглеждане, която да не позволява да се стига до конфликт на интереси. Международният опит показва, че феномена на въртящата се врата може да доведе до корупция чрез, е, сред високопоставените служители. Трябва е, да се работи за това такива ситуации да не се появяват в Брюксел. Този въпрос съм обсъдила и с госпожа Георгиева. Тя показа, че много, че много добре познава ситуацията. Необходимо е експертните групи на комисията също да работят прозрачно. Има стотици консултативни комитети, които играят важна роля в при взимането на политическите решения. Трябва да има по-балансирано представителство на отделните интереси. В тази посока има все, все още място за подобрения. Беше повдиган и друг въпрос за категоризирането на организациите, които участват в експертните групи и че има дисбаланс по отношение на представянето на отделните интереси на отделните корпоративни групи. Аз изготвих подробен анализ, като а, съм включила това, което според мен е необходимо да направи комисията, за да внесе по-висока прозрачност в работата на тези комитети. Предлагам комисията да презе своята политика за конфликт на интереси, като а, публикува а, подробни автобиографии. Срещата на, експер... Среща на експертните групи трябва да са открити и прозрачни. Във връзка с а, регистъра за прозрачността, призовавам съвета също да участва и а, регистърът да има задължителен характер. Ще продължим да работим в тази насока, така че Европейският съюз да изисква всеки, всяка една обиска група да а, заявява открито, че интереси представлява. А, комисията Юнкър е предприяла някои действия, за да а, подкрепи този регистър. Е, трябва да се види възможност и за включване на този регистр в законодателните разпоредби. Освен това, искаме да се отбележи напред по отношение на прозрачността и отчетността. Това е важно и не на последно място по отношение на трансатлантическото търговско инвестиционно споразумение. Необходимо е да се спазват етичните правила. Хората все повече държат на прозрачност и отчетност. Това не е на последно място, става възможност и с медиите. Исканията на, държави, на гражданите са отправени към всички европейски институции, а не само към комисията. Бих искала да кажа, че ще организирам на 11 май събитие, свързано с тази тема за прозрачността. Господин Тимерманс ще бъде там. Европейската администрация продължава да, да работи за това, да се гарантират високи нива на легитимност Понякога стандартите са по-високи от тези в държавите членки, но ние искаме да се постигнат най-високите нива на прозрачност, отчетност и почтеност. Независимо от нашите а, проблеми, ние живеем в една привилегирована част на света и ние имаме задължение да се придържаме към най-високите стандарти и да призоваваме и другите да се придържат към тях. Данил Геген, is... Благодаря. Искам да дам думата на професор Даниел Геген, който преподава в Колежа на Европа, но също така е представител и на организацията, занимаваща с лобисти, ПАКТ. Благодаря, е, госпожо председател. Искам да ви запозная с изложението си, е, което виждате на екрана. Бих желала да се представя е, като Практикуваща лобист от 40 години, между е, другото. Бил съм в захарната индустрия, е, работил съм за Копа Коджека и е, от 96-та година е, работя като в сегашното си качество. Е, както казахте, преподавам в Колежа на Европа, също така и в Сианс По в Париж. Предимството на една дълга кариера е, че помните миналото. Аз много добре си спомням е, първото изслушване, което Европейският парламент организира по въпросите на прозрачността и лобирането. То бе през 1992 година, доста отдавна. И тогава а, е, е, залата бе е, препълнена, тъй като нямаше такива охранителни мерки. Аз а, е, участвах а, като панелист и а, успях с голям труд да намеря заключенията на изслушването. Мисля, че ще бъде много интересно за вас да прочетете какво сме разисквали преди 20 и повече години. Целта на първото изслушване е, беше да се предприемат мерки за борба с корупцията и е, да се е, намери решение на един тогава съществуващ проблем, е, краденето на документи. Мисля, че е, доста сме е, напреднали. Има далеч по-малко откраднати документи днес, както и много по-малко е, корупция. Но какво можем да кажем за заключенията? Първото, което можем да кажем е, че е, на изслушването е, се постигна съгласие в смисъл, че групите по интереси е, играят много важна роля. Нещо, което споделях. Освен това и предприятията, и неправителствените организации, и местните органи са все лобисти. Тоест, ние дадохме много широко определение, разширително определение на понятието лобиста. Госпожа Рота Берент, която мнозина от вас си спомнят с нейната активна роля като евродепутат, тогава каза, че е, няма значение дали лобистите са добри или лоши. Такава разлика не може да се провежда. Правилният стандарт е професионализмът. Това е стандартът, към който трябва да се придържат лобистите. Мисля, че това е по-вярно днес от всякога е, всички е, лобисти, включително и аз в тази връзка сме за това да има задължително регулиране на практиката наречена лобиране. Следващият диапозитив е основан а, е, на задълбочен анализ е, на регламента за лобирането. Преди няколко е, седмици чешкият парламент ме помоли да направя изследване на нормативните актове за лобирането и в това отношение съм привилегирован. Госпожа Яманова е инициатор на този проект. Тя е, е първи заместник-председател на Чешкия парламент. Както виждате, този е, въпрос, е, който обсъждаме днес, е важен, може би не толкова за съвета, но изключително важен е той за държавите членки. Както виждате, регулирането в Великобритания, във Франция, в Германия, в Холандия не е толкова силно по отношение на лобирането, но има много силна нормативна уредба, развита нормативна уредба в Съединените щати и Канада. Значи, това, което мисли госпожа Яманова е, че има уредба на европейско ниво, но тя не е достатъчно прецизна и именно от тук дойде нейната инициатива. Everybody... Какво е лобиране обаче? Всички говорим за лобиране. Какво означава това? кои въпроси са в пределите на лобирането? Естествено законодателството, но и нещо повече. Подзаконовите нормативни актове и разрешенията, т.е. индивидуалните административни актове. Всички такива актове също са засегнати от лобирането. А конкуренцията, борбата с дъмпинга и държавните помощи, да, и те са предмет на лобинг, на лобиране. И това е периметър на юристите. Според мен, юристите трябва задължително да влязат в регистъра. Адвокатите трябва да бъдат вписани там, защото те се занимават с лобиране. Също така, друга голяма сфера подвластна на лобирането е финансирането, отпускането на помощи, на средства. Смятам, че всички тези дейности са еднакво засегнати от лобирането. Лобирането обаче е части от по-обща картина – той е компонент на обществените дела, а публичните дела могат да бъдат разделени на отделни области. Естествено, има наблюдение, следене на дейността на една парламентарна комисия, например. Това не е лобиране. Има анализи, юридически анализи. Това не е лобиране. Лобирането е част от дейността, свързано с публичната дейност в Брюксел. И мисля, че нормативната уредба а, е, за лобирането трябва да се придържа именно към лобирането, а не към дейности, които са му неприсъщи. Uh, Следващия диапозитив виждате какво означава според мен е, да се оповестява периметърът на лобирането преките и косвените контакти с длъжностни лица и изборни органи, изготвянето на позиции, представляването на интереси на определени конференции, заседания и прочие, както и общуването и медиите. За мен общуването, комуникацията и медиите са неразделна част от лобирането. Според мен това е периметърът, който трябва да подлежи на нормативно регулиране, когато говорим за професионални лобисти. Сега искам да се спра накратко на регистъра за прозрачност. Според мен тук трябва да се внесат значителни подобрения. Първо, регистрирането трябва да стане задължително. И мисля, че почти всички сигурно сме съгласни с това. То е задължително изискване. Освен това, регистрирането трябва да се прилага към всички категории лобисти, включително адвокатите или юристите. Когато един адвокат работи по досие е, за борба с дъмпинга, той не е длъжен да разкрива нищо. Ако аз като регистриран лобист работя по такова досие, длъжен съм да разкривам всичко. Това е несправедливо. Също така трябва да се внесе много по-голяма прецизност във връзка с дейностите, които подлежат на оповестяване. Сега в момента не е ясно какво се оповестява и какво не. Задължително е да има повече яснота. От е, години, ако не и от десетилетия, съм привърженик на идеята да се създаде професионална гилдия на е, лобистите, така както си имат адвокатура адвокатите. Мисля, че е много важно нашата професия да се самоорганизира и също така е, всички регистрирани лобисти да бъдат част от професионална гилдия с избрани управителни органи. Също така аз съм привърженик на не много обременителни, но системни проверки и санкции. Сега по регистърът много-много е, слабо се контролира, никакви санкции не се налагат. И накрая при, бих приветствал съвместен надзор върху регистъра от страна на институциите. Парламентът, евентуално омбудсманът, плюс професионалните органи на тази професионална гилдия. Да, много беше казано за въртящите се врати и макар и аз да исках да коментирам това понятие, не ми остана много да допълня. Трябва да направим е, разлика между това, което е етично и законно. Е, в миналото сме били свидетели на много неприятни примери е, високопоставени служители на комисията са излизали в частния сектор с разрешението на колегиума на комисията. Това е било съвсем законно, но според мен е било неетично. Все още има такива примери. Можете да си представите едно длъжностно лице на национално или европейско ниво, ако прекара 10 години в кабинета си като държавен служител, напуска работа и на следващия ден започва работа като консултант, буквално за 24 часа. Може ли да бъде прието това? То може би е законно, но за мен като професионалист е неетично освен това е нелоялна конкуренция и е, добринася за лошата слава, с която се ползват е, лобистите. Лобистите е, вършат е, е, това като занятие, като професионално занятие. И не трябва да се объркват е, с лица, които действат е, непрофесионално, без необходимите умения. Последният ми диапозитив е свързан с една бележка, която вече бе поставена. Естествено, необходима е повече прозрачност, обаче прозрачността е двупосочна улица. Аз мятам, че нашата професия в глобален мащаб е, е много чиста, но е, като прозрачност има какво да се изисква и от институциите. На този диапозитив е, виждате нещо като колба, чието гърло, синята част, е, са тристранните срещи Тристранните срещи, вече бе казано, е, въобще не се характеризират с прозрачност. Много трудно е да стигнете до документите от тях. Това е тъмна материя. А тези е, тристранни срещи водят е, до приемане на нормативни актове, подзаконови нормативни актове, актове по делегации и изпълнителни актове. А пък е, тази част е, виждате червената част на схемата, е абсолютно непрозрачна. За това е необходимо да има повече инициативи с подкрепата на Европейския парламент за привнасяне на повече прозрачност и демократичност в тази фаза на е, законодателството, която е свързана е, с провеждането на тристранните срещи и с приемането на подзаконови нормативни актове. И именно за това си позволявам да твърдя, че това изслушване е особено важно, но също толкова важно би било да се организира организира, може би от същите комисии, публично изслушване за производното право в Европейския съюз и за това как процесът на неговото приемане да бъде направен по-прозрачен, по-ефикасен и въобще по-качествен. Благодаря. Сега искам да дам думата на господин Радж Шари, е, който е доцент в Тринити коледж в Дъблин и бивш експерт към Венецианската комисия към съвета на Европа. И искам да помоля колегите да задържат въпросите си. Е, моля колегата да се изкаже за 10 минути. Благодаря. Казвам се Раджа Чари. Аз работя в Тринити коледж в Дъблин. Общата цел на моето изказване е да направя сравнение за това къде се вписва Европейския съюз в международната перспектива, в глобалното ниво. И е, също така ще ви кажа нашата е, научна група по е, какво работи. Аз работя заедно с Джон Хоган от Дъблински институт по механика. Искам да ви кажа какво имаме предвид под лобиране. Това е спорно понятие. Няма двама учени на едно мнение за него. Това са действия на индивиди или групи, които получават заплащане за това, че се опитват да повлияят на политическия процес. Тук може да се постигне успех или неуспех в тези опити. И е, лобистите се опитват или да променят политиката, или да запазят статуквото. Така че, за да има прозрачност и е, отчетност в обществената политика, моля за следващия диапозитив, се прибягва към регулиране на лобистите. Ето, регулирането е идеята, според е, която политическите системи създават правила, задължителни за лобистките групи, когато се опитват да оказват своето влияние. Тук е необходимо да се гарантира прозрачност на публичната политика и е, е необходимо да съществуват кодифицирани правила, част от официалното законодателство. Важното е, когато се нарушат правилата, да следват наказания или глоби, или лишаване от свобода. Каква е теоретичната обосновка за тези правила? Ами да се осигури прозрачност и отчетност. Как да е ясно кой с кого за какво си говори? Това изисква да се регистрира в държавата, в някакъв държавен орган, контактът преди той да се осъществи с държавните служители. Да и, има публично достъпен списък на лобистите и той да е безплатен, да се дават отчети за разходите, да се посочва къде възнамерява лобистът да оказва влияние и е, също така е, бившите законодатели и политици да не могат да влизат в лобисткия свят и да стават лобисти без един отрезвителен период, след като са напуснали държавната длъжност. В Дъблин е, правим такива изследвания, които са сравнителни в международен план. Подбираме примери от практиката, които се опитваме да сравним, като изхождаме от спецификите на всяка политическа система. Защото не винаги това, което става на едно място, е пряко съпоставимо с това, което става на друго място е, ние работим изхождайки от е, констатациите на Центъра за е, публичен интегритет и също така вземаме предвид е, измерванията по индекса за усещането за корупция, където се работи с скала от 1 до 100. Има ли обаче други измерения, които могат да повлияят върху тези мерки? Да, има. Е, трябва е, да се знае точно каква информация вписва в регистъра лобиста или каква информация подава за регистъра. Е, индивидуална регистрация се изисква, трябва да се мисли за оповестяването на личните разходи, за оповестяването на работ... разходите извършени от работодателя, за подаване на информация в електронен вид, за публичен достъп до регистъра, за санкциите в случай на нарушение. И също така е много важно да се е, мисли за така наречената въртяща се врата, като особено се акцентира върху отрезвителните периоди колкото по-високо е, е съответната област в този списък от, от 8 области, толкова по-голямо е значението за прозрачността на лобистката дейност. Ние се опитваме да изхождаме от тези критерии, за да преценим прозрачността на различните политически системи и класираме страните в нещо като класация така сме оповестили е, три различни типа регулативни системи. Системи с ниско степен на регулиране, е, където е, индексът за усещането за корупция е между 1 и 29 и високо регулирани системи са другата крайност, където индексът показва над 60 точки. По средата са, разбира се, системите със средна степен на регулиране. Значи, е, обикновено от степен с ниско регулиране се преминава към средна степен на регулиране и накрая към по-висока степен на регулиране. Е, тук е, малко емпиричен пълнеж придаваме на неща, които вече чухме в други изложения. Девет страни са във върха на класацията. Канада е малко под е, високото ниво на регулираност. Най-високо регулирана е лобистката дейност в Съединените щати. След това идва Канада и надолу виждате как е, Европейският съюз като цяло с общия си е, регистър за прозрачност се вписва в системите със средна степен на регулираност. Виждате обаче, е, че е, това е доста голям напредък е, в сравнение с усилията от 96-та година в Европейския парламент и сравнение с това, което прави комисията от 2008 година на Сетне. Можем да проявяваме критично отношение към това, което правят институциите но ако проследим развитието във времето, ще видим, че е, през 96-та година далеч по-зле е било това положение. И ето е, заключението, което вадим от сравнителния анализ на индекса за усещането за корупция. Е, като че ли расте стабилността на е, регулирането е, от коефициент 15 се е променила тя на коефициент 31, което означава, че към ниск, от ниска степен на регулиране наистина е преминато към средна степен на регулиране. Това въжи независимо от факта дали изискванията за прозрачност са задължителни или доброволни. Самите лобисти се отнасят много сериозно към изискванията. Има разлики дори в един и същи отрасъл между различните дружества. В началото на 2008 година далеч не се е обръщал толкова внимание, колкото днес на това, което подават като информация лобистите. Къде е Европейският съюз? Мога да кажа, че той върви в правилна посока. Но разбира се, има някои липсващи парченца в мозайката. Това се вижда от този диапозитив. Е, част от въпросите вече бяха засегнати е, в предишните сесии. Е, няма лишаване от свобода за нарушението на правилата. Също така регистрацията не се следи кой знае колко стриктно. Извършват се проверки за качеството на вписаната информация не периодично, а случайно. Мисля, че тук се върви към задължителна регистрация. Но ако говорите за задължителен регистр на лобистите, който да обхваща и комисията, и парламента, и съвета, трябва да се запита дали при съвета работят някакви лобисти, дали някой се опитва да лобира съвета. И също така логическата последица, ако се въведе такъв задължителен регистр на ниво Европейски съюз, е всички държави членки също да приемат такива закони за лобирането и да предвидят задължителна регистрация. Трябва да видим дали такава идея ще бъде споделена. Благодаря. Имаме трима записали се оратори. Госпожа Елия Пикера. Пани Przewodnicząca, от 20 лет займавałam се przejrzystостью. Благодаря, госпожо председател. От 20 години се занимавам с а, а, темата, свързана с прозрачността. Работил съм с Transparency International в Полша до 2011 година съм проучвала прозрачността в публичните институции. Предприемала съм стъпки за създаване на специални правила за лобирането в Полша. Това, което казахте вие, потвърждава това, което сме предприемали и ние в Полша. В разпоредбите, свързани с лобирането, се ограничават действията на парламента. Няма законен достъп, който да се осигурява на лобистите. На първо място дефиницията за лобирането. Оставаме с впечатлението, че от време на време изпадаме в нещо като черна дупка. Това явление е свързано по-скоро с някакви ам, негативни асоциации, свързани с ам, впечатлението, че се защитават само собствените интереси. Но от друга страна, лобирането е начин за създаване на връзки с външния свят, провеждане на комуникация с външния свят от страна на тези, които създават законите. Ние сме се опитвали да изготвим дефиниция за лобирането, като се казва, че лобирането има известно влияние върху управляващите. Това е една до, доста обща ем, дефиниция, защото е трудно а, в едно определение да се включат всички лобийски дейности. Беше в беше въведена категоризация в а, професионалното и непрофесионално лобиране. Същия опит имаме и като вас. Непрофесионалните лобисти се интересуваха много от нашата работа и бяха за това да се намери ясна и точна дефиниция. Но НПО въобще не искаха да има такъв вид разпоредби. Много често това бяха търговски камери, професионални издружения които не се занимават официално с лобистка дейност. Много е сложна темата, много е много е трудно да се обхване в няколко думи. Смятам, че не трябва да спираме да работим по този въпрос. Трябва да продължим с нашите действия. Трябва да се види какъв е опита в отделните държави членки по отношение на лобирането. В Польша сме се позовали на американските разпоредби в тази област и бяхме обвинени в един етап, че искаме да унищожим изцяло лобистката дейност. Благодаря, госпожо председател. С интерес проследих казаното тази сутрин като докладчик по административното право в Комисията по правни въпроси. И всичко, което беше казано, е пряко свързано с начинанието, с което се занимаваме в момента в Комисията по правни въпроси. Беше направена много предварителна дейност и от страна на представители на предишния парламент, от академичните среди и мисля, че първата идея беше изготвена от първия омбудсман, мисля, че още в края на 90-те години. Така че имам един въпрос към ораторите в този панел. И то е следния. Смятате ли, че тези инструменти и механизми, които според вас трябва да бъдат използвани, до известна степен трябва да бъдат вместени в бъдещото административно право в Европейския съюз и ми се струва, че в момента може да се продължи с това начинание, защото за разлика от предишните комисии, настоящата не се противопоставя на такъв закон. Не е напълно в полза на такъв закон, но ние трябва да ги убедим. И мисля, че е назрял момента да обединим повече, все повече а, правила по отношение на етичния кодекс, които варират между различните институции и агенции. Така че наистина сте съм благодарна да чуя вашия коментар, как можем да внедрим вашите пред, предложения в нашата работа. Благодаря, господин Явор има думата. Благодаря, госпожо. Имам два въпроса към госпожа Орили и един към експертите в панела. Към госпожа омбудсмана. Въпросът ми е следния. През юни 2014 година омбудсмана започна и разследване на комисията да не спазването на а, конвенцията за контрол на тютюневите изделия и се поддържат контакти с лобисти в сектора и се изготвя същевременно директива срещу продуктите. И мисля, че имаше скандали, които посочиха, че комисията е подложена на лобистки въздействия по време на този процес. Въпросът е дали омбудсмана смята, че има реални шансове да се промени ситуацията и да няма аналогични случаи в този мандат, нещо, което видяхме в предишния случай. И другият ми въпрос е към един случай за конфликт на интереси срещу Европейската агенция по безопасност на храните и включването на академична работна група и работодателите имат полза от положителни резултати върху биотехнологични продукти, които се контролират от Европейската агенция по безопасност на храните. Госпожа Орили смята, че потенциалният конфликт на интереси нямат доказателства. Въпросът е дали омбудсманът може да ни препрати към а, документи, които да посочат а, как се прави оценката на подобен е, евентуален интерес на е, е конфликт на интереси и дали омбудсманът смята да направи задълбочено разследване на ситуацията с конфликт на интереси е, подобно на разследването, което беше направено по отношение подаването на сигнали. И въпросът ми към експертите е отново свързан с подаването на сигнали във връзка с проучването на нивото на законодателните мерки, свързани с лоби, лобирането, регистрите и така нататък. Но мисля, че един от въпросите, свързан с борба с корупциите, е въпросът именно за лицата, които подават сигнали. Това са лицата, които наистина оповестяват в публичното пространство подобни случаи, така че ние да знаем какво се случва зад завесите. И все пак смятам, че няма стабилно законодателство в повечето държави членки по отношение на подаването на сигнали и няма общ европейски подход поне по отношение на задаването на минимални стандарти за защита на лицата, които подават сигнали. Така че как виждате този въпрос за защита на подаването на сигнали и възможностите за един общ европейски стандарт за защита на лицата, които подават сигнал? Благодаря. Следващия оратор от госпожа Гресле. Да, благодаря. Въпросът ми е към госпожа Орайли. И този Принцип за въртящите се врати и това, което ние виждаме. Знам един случай за висше стоящ служител и конфликт на интереси с съответната организация. Но в крайна сметка тук опираме и до въпроса, когато се пенсионира съответното лице и се определя пенсията му. Ситуацията е до, доста сложна, която води и до редица проблеми. Аз също имам един съвсем кратък въпрос към експертите. Един от въпросите, които ни вълнуват през много години вече, е свързан с експертите какво можем да направим с експертните групи, какво, как, как можем да постъпим. С това приключваме въпросите и сега ще ви дам наистина малко време, за да можете да отговорите на всички тези въпроси. Може би госпожа Орайли да започне. Да, благодаря госпожо председател. Да отговоря на някои от въпросите. С радост чух че има нов тласък за разработването на предложението на административното право. Мисля, че последната комисия не прие с ентусиазъм това предложение, така че сега се радвам да чуя, че се отбелязва напредък в това отношение. И както моите предшественици и аз искам да отбележа, че това е неразривна част от нашата работа и наистина това е възможност за хармонизиране и обединяване на всички нормативни актове по отношение на агенциите и институциите и може да бъде полезно и в тази област. По отношение на разследването, което извършваме в областта на тютюневия сектор, там действията все още продължават дават, очакваме допълнителни резултати. Може би тук трябва да оповестя, че имаше някои обвинения от страна на комисията, а именно, че има нарушаване на Конвенцията на Обединените нации в областта на тютюневите изделия. По отношение на Европейската агенция за безопасност на храните трябва да отбележа, че вчера разговарях с новия директор на агенцията и разговаряхме и по този въпрос въпрос. И за мен беше интересно с оглед на моята работа да изслушам неговото мнение и той посочи нещо много интересно, а именно, че в голяма част от страните правителствата оказват натиск и насърчават институции да работят с съответния сектор, за да се насърчи растежа и заетостта. Ако това се прави и ако конкретни сектори или предприятия го правят с институции, то това размива а, независимостта на някой от експертите или представителите на академичните среди, но това е техен проблем. Но на Агенцията по безопасност на храните казахме, че наистина много по-задълбочено трябва да се подходи, за да се установи какъв е миналия опит на експертите. Uh, yes, and... По отношение на въпроса за подаването на сигнали, всъщност на експертните групи. Наистина много неща направихме в тази област за разследването и установяването на нарушения и представихме пред комисията това, което според нас е едно много подробно очертаване на това как ние смятаме, че могат да се избегнат затрудненията, нещо, което вие споменахте във вашето изказване, така че очакваме техния отговор. Благодаря. Uh, аз ще се опитам да отговоря и на първия въпрос. Мисля, че един от специфичните елементи на взимането на решения в Европейския съюз е, че, това, че лобирането е част от този процес на взимане на решение. В момента няма регламент за това и всеки може да каже аз съм лобист и съм водещ лобист така че трябва да се вдъхновим от това, което се прави в Съединените щати и това, което ще се случи в Холандия. Тоест в лобирането трябва да има профи... професионалисти, които да са обучени, да трябва да знаят какви са етичните правила, какво е законно, какво не е правомерно и това е в основата. През последните 30 на години аз участвах пряко в много щекотливи теми и въпроси и трябва да ви кажа, че за мен няма никакъв проблем да оповестявам всичките си детайли за контакт защото ние участваме в процеса за взимане на решение. Трябва да бъдем надежни и да носим отговорност за това, което казваме но тук за мен не стои въпроса да оповестя с кого съм разговарял. По отношение на административните бариери или административната стойност на това, което правят лобистите, знаете, че лобистите са много гъвкави и те се адаптират лесно към определената институционална ситуация. Институционалната ситуация в момента почива на две основни тълкования, които са в ръцете на европейските служители. И има много голям марш на тълкуването. И това, което е важно, е, че наистина трябва да има кодекс на административните процедури, за да се избегне разминаване в тълкованията между различните европейски служители. Втория въпрос беше във връзка с подаването на сигнали. И трябва по един провокативен начин да кажа, че често съжалявам, че не съм такова лице, което подава сигнали, защото често има какво да се каже. Но това е причината, поради която се застъпвам за идеята за създаването на професионално сдружение и тук, когато изникнат някакви проблеми с конкуренцията, например, тогава могат да се подават сигнали и да се наложат съответните санкции. И за мен това е много важно. И накрая, госпожо Хюбнер, по отношение на вашия въпрос за експертните групи, мисля, че първото действие е да се определи една стабилна терминология, защото се говори за експертни групи по всичко, но имаме експертни групи на заинтересованите страни, а тези експертни групи нямат нищо общо с експертните групи, които работят по нормативните актове. И ако използваме същото понятие експертни групи, за да говорим за всяка една експертна група, която работи във всяка една област, сами виждате защо нещата са толкова сложни и защо гражданите и служителите смятат, че системата е един истински лабиринт. Ако искате моето мнение за експертните групи, един положителен пример е едно действие от страна на Генерална дирекция селско стопанство във връзка с групите за диалог с гражданското общество. Тези диалози са много добре организирани по един много демократичен начин. Изготвя се документ, експертите се избират обективно и идеята е да се проведе диалог между селскостопанския сектор, представителите на неправителствените организации и по този начин смятам, че това е един доста положителен пример за експертни групи. По отношение на експертна група по кометология, делегирана делегирани актове, това е една черна котия. Дори да имате а, опит, аз лично имам опит в тази област на делегираните актове, актове за изпълнение. Това е истинска черна котия и ни е трудно да знаем кой присъства, какъв е дневния ред, какво е ролята му и така нататък. И това е сериозен проблем, защото вие, законодателите, които изготвяте около 50 закона годишно, как да знаете кои експертни групи участват по, в дискусиите по всички тези стотици дискусии по законодателните актове. Но в тези експертни групи трябва да се гарантира високо ниво на експертност. Гос, професор Чар, благодаря. Наистина времето напредна и ще се опитам много концентрирано да отговаря. По, по отношение на първия въпрос за използването на инструментите за административното право, аз ще кажа да, един регистр в това отношение е задължителен и мисля, че се очертава от тази дискусия е, че ще бъде по-трудно това да се разшири към съвета, защото е, от една страна имаме общ регистр за парламента и комисията, но ако добавим и съвета, ще се промени юри, правната динамика към кого да се насочи, дали ще бъде регистр в Брюксел или в Мадрид. Така че това ще създаде редица проблеми, как ще се приложи на практика. Не ме разбирайте погрешно. Отлично ще бъде, ако се направи по отношение на сърчаването на ангажираността и отчетността за трите институции, но проблематичното е как ще се наблюдава и как ще се съблюдава приложението. Благодаря. Сега давам думата на Клод Морайс като модератор на последния панел. Благодаря, Данюта. Благодаря на Инга също така за организирането на тази инициатива с участието на всички комисии. А, и накрая комисията а, по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи ще се занимае с последния панел. В комисията Либе това е един много важен въпрос и борбата с корупцията и Включването в групата към съвета на Европа за борба с корупцията и е важен аспект и по отношение на съвета на Европа. Може би част от вас са запознати с това. Това е възможност, която е насочена към борба с сериозните ефекти от корупцията в Европа. Това води до а, около 120 милиарда евро загуби, но не само економическите загуби са засегнати. Това е, е удар по нашия, е, нашето единство и е, интегритет. Така че за нашата комисия това е въпрос, който е изключително важен, защото всяко членство в Греко води до един по-координиран подход към нашите усилия за борба с корупцията, по-малко дублиране на усилията и това е много важен аспект за борба с корупцията. На 3 февруари комисията издаде първия си доклад за борба с корупцията. Това е нов механизъм за наблюдаване и оценка на усилията на държавите членки за борба с корупцията. Очертава се положението в всяка държава членка с оглед борбата с корупцията, намиране на решения, консолидиране на усилията в тази област в Европейския съюз. Докладът посочва, че естеството и нивото на корупцията и ефективността на мерките могат да почерпят много в отделните държави членки, но има и голям голяма непоследователност. Също така се посочва, че борбата с корупцията трябва да получи много повече внимание. Докладът беше представен през февруари 2014 година от бившия комисар по вътрешни работи в комисията Либе. Чухме това представяне. Ще ни бъде интересно как новата комисия се възнамерява да подходи по този критичен въпрос. Според мен една ефективна общо европейска политика в тази област изисква обща политика в рамките на европейските институции и ще ни е интересно да чуем как ще стане това в новия мандат и целите, които бяха предприяти през в съобщението през 2012 година с оглед участието в Греко нашия генерален директор господин Матиас Ройте ще каже какви са следващите стъпки в тази насока за постигането на тази цел и как присъединяването към групата Греко ще ни помогне. И след това ще чуем и господин Рао, който е изпълнителен секретар в секретарията в Греко и той ще засегне тази тема. Това е само един аспект по тази тема, но един много полезен начин, който ще ни помогне да разберем как ще се подходи към тази важна тема. И в контекста на това изслушване е важно да чуем тези аспекти борба с корупцията в нашите институции. И така, Матаяс е генералният директор в Генерална дирекция миграция и вътрешни работи. Има думата. Благодаря, господин председателю, уважаеми членове на Европейския парламент, аз първо мислех, че ще говоря като цяло за предотвратяване на корупцията в Европейския съюз и да взема отношение по Греко. Постъпете така, както искате, казва председателя. Някои от вас знаят много добре, че противодействие на корупцията, противодействие на корупцията е една от темите, с която съм се занимавал през цялата си кари... кариера по различни поводи. Вече работя за GD Home от миналата година. Има доклад, свързан с противодействие на корупцията. Докладът очертава различните тенденции, добрите практики, анализира развитията в всяка една от държавите членки. Целта на този доклад е да се окаже подкрепа на правителствата, гражданските сдружения и на всички, които имат интерес от справяне с корупцията. Това е явление, което ни засяга всички в Европейския съюз. Миналогодишният доклад показва, че има съответните политики, има съответните законодателни разпоредби, но изпълнението на практика е нещо, а, което трябва да бъде свързано и с политическата воля, не на последно място и да се следят какви са развития, отделните развития. Беше изразена критика в първата част на доклада. Първата критика беше отправена към методологията. Методологията понякога се използва по един много удачен начин, за да се е, каже, да, покажете ни доклада, ние ще го пренапишем за вас и след това ще го публикуваме. Но това а, е, не е най-правилната критика, но все пак можем да приемем част е, от нея. Тази част, която е включена в първата част от доклада, работим в тясно сътрудничество с държавите членки и а, с експерти, за да видим а, как да поправим грешките, така че те да не бъдат отразени в следващите доклади. Следващия през 2016 година има двогодишен цикъл по отношение на изготвянето на докладите. Докладите са само един инструмент, който ние използваме в борбата с корупцията. Освен докладите има и други важни инициативи. Една от тях е свързана с насърчаване на растежа в Европейския съюз. Има комисари, които са били бивши премьери, в своите страни и те са участвали в създаването на добра публична администрация, работили са за прозрачност в действията на администрацията. Някои от страните, в които има отбелязан опит, се присъединиха към Европейския съюз преди 11 години. Обществените поръчки съставляват 11% от а, економиката на Европейския съюз. Това е сектор, който е много уязвим, а, що се отнася до корупцията. И през при Следващия доклад и последващите действия към него ние ще разгледаме и ролята на местните органи. През април 2014 година законодателството за обществените поръчки беше преразгледано. Има по-засилени разпоредби, свързани с наказването на корупционните практики за постигане на по-висока степен на прозрачност и от 2018 година ще можем да преминем към електронните обществени поръчки. Те ще ни позволят ще позволят на съответните органи да могат на един по-ранен етап да откриват корупционните практики. И имаме и система за ефективно възстановяване. Корупцията е в ущърп на развитието и растежа. Това беше казано от председателя. Има редица препоръки, които са, свърз... които са включени в економическия семестър и са свързани с корупцията. Някои държави членки са получили препоръки за модернизиране на обществената си администрация, да подобрят бизнес средата, да подобрят публи... обществените поръчки, като фокуса се постави върху прозрачността и отстраняване на корупционни нелоялните практики. В програмите за структурните инвестиционните фондове сме включили и правила за справяне е, с корупцията в администрацията. Има и други законодателни актове, които имат за цел противодействие на корупцията. Те са приети наскоро. Ще спомена три от тях. Е, през миналия април беше приета директива, която е свързана с е, замразяване и конфискуване на незаконно придобити активи. Тази директива е използвана във връзка с редица корупционни случаи. През следващите месеци ще обсъждаме и темата, свързана с сигурността. Ще засегнем и тази тема отново. Тази, има и директива от 2014 година за оповестяване на нефинансова информация. 6000 големи а, предприятия в своите управленски доклади трябва да публикуват а, информация, свързана с въпроси, засягащи справянето с корупцията и даването на подкопи. Има и директива е, за противодействие на прането на пари. Освен това, има и разпоредби, които включват а, изискването за предоставяне на информация за това кой е собственика на определено предприятие. Има ам, критика, както вече казах, в а, доклада. Едната беше, е, Част от нея е свързана с методологията, друга част е свързана с това, че не са обхванати европейските институции. Заместник-председателят Георгиева тази сутрин очерта мерките, които вече са предприяти, за да се ем, гарантира високото ниво на почтеност в европейските институции. Комисията скоро ще се ще се обедини с други институции, за да се ам, проучат всички аспекти, свързани с противодействие на корупцията и ам, които са отразени в а, доклада. Относно участието в Греко, няма много новости, които мога да споделя с вас. През 2012 година изготвихме нашата позиция за участието на Европейския съюз в Греко. Ние искаме да се присъединим към а, Греко, но бяхме блокирани, тъй като имаше различия между комисията и съвета по отношение на правното основание и от тогава няма никакъв напредък. Комисарят Аванополус, както и аз, ще се опитаме през следващите месеци да разрешим този конфликт, да отстраним различията между институциите, поддържаме контакт с съвета на Европа. По време на пленарната сесия на Греко беше изразено желанието да се търси едхок сътрудничество, което да прерасне в членство. Това е една възможност, от която трябва да се възползваме. Това е което мога да кажа, господин председателю. Мисля, че достатъчно информация ви предоставих и достатъчно храна за размисъл. Благодаря ви. Искам да кажа, че от името на Либе говорим много по тези въпроси. Разгледали сме и директивата за противодействие на изпирането на пари. Вие казахте и други, засегнахте и други важни елементи, свързани с обществените поръчки и администрацията и така нататък. Със сигурност ще има много въпроси за това няма да губя време и ще премина към нашия следващ колега, така че след това да имаме повече време за въпросите. Волфган Карао е изпълнителен секретар в секретарята на Греко. Нека и той да направи своето представяне. Не сме се виждали преди, така че добре дошъл и давам ви думата, за да може остане време за дискусия. Благодаря, господин председател. Почитаеми членове на комисията, за мен е голямо удоволствие да бъда тук. Мисля, че дискусията е много важна. Въпросът за почтенността е от основно значение за демокрацията и ние в съвета на Европа отдаваме огромно значение на този въпрос включително и особено в група Греко. Нека кажа няколко думи за Греко. Може би не всички са запознати с това какво е Греко и какъв е съставът. Греко е, е съкръщение от френски на названието Група на държавите за борба с корупцията. Това е контролният орган на съвета на Европа за борба с корупцията и се намира в Страсбург. Е, всички 47 държави членки на организацията са членове на Греко, но групата е открита и за участие на нечленове. Поради това Съединените щати и Беларус също са членове на групата. И то пълноправни. Греко започна работата си през 99-та с 10 членове, а сега членовете му са 49 държави. Основната цел на Греко бе да допълва е, шесте акта на съвета на Европа, които задават стандартите за борба с корупцията, като играе ролята на надежден и устойчив контролен механизъм. Защото ние имаме актове за борба с корупцията, но следенето на тяхното прилагане е по-трудно. Това е основна задача на Греко. Извършват се оценки на страните, които членуват в Греко. Всяка оценка се извършва от екип от е, експерти от различни страни. Винаги има препоръки и след препоръките се провежда е, процедура, за да се прецени дали те се е, спазват. Тъй, че ние имаме двустълбова процедура. Първо, е, даваме препоръки и второ, проследяваме дали те са изпълнени. Сегашният кръг на оценки е четвърти поред, като акцентът е поставен върху парламентаристите, съдиите и прокурорите. И всички ключови думи, е, които чухме днес сутринта, са в програмата на тази оценка, включително лобирането, въпреки че ние подхождаме е, към него от различна гледна точка, от гледна точка на самите парламентаристи в случая. Как трябва да се държат парламентаристите, питаме ние, спрямо лобисти и други трети лица, които се опитват да окажат влияние върху законодателния процес. Впрочем, много внимание се обръща и на общата прозрачност на законодателния процес процес. Предишните три кръга оценки са били посветени на широк кръг въпроси – органи за борба с корупцията, имунитета на длъжностните лица, препятствията за борбата с корупцията, отнемането на имущество придобито чрез корупционни сделки и най-горещият кестен, с който сме боравили, прозрачност при финансирането на политическите партии. Е, Европейската комисия също работи по този въпрос. Искам да кажа няколко думи за е, позицията на Греко за присъединяването на Европейския съюз към групата. Е, на времето организацията Европейски съюз се наричаше Европейска общност – тя активно а, участва в а, многодисциплинарната група по въпросите на а, корупцията към а, съвета на Европа, а, където се разработиха актовете за борба с корупцията, 6 на брой в съвета на Европа. А, освен а, към а, статус, статута а, на а, Греко, два от тези акта, които са международни конвенции и резолюции на съвета на Европа, изрично визират а, присъединяването на Европейския съюз към Греко. От тогава, откакто участва Европейската общност в групата за борба с корупцията, винаги се е смятало, че е важна цел все по-тясното сътрудничество между съвета на Европа и Европейския съюз по тези въпроси. Затова и Греко много добре се отнесе към програмата от Стокхолм от 2010 година. Последствие комисията прие пакет за борба с корупцията през юни 2011 година и това бе възприето като основна стъпка към по-разширено сътрудничество между двете организации. Но въпреки тези обнадеждаващи сигнали не постигнахме желания резултат. Защо присъединяването на Европейския съюз към Греко е толкова важно за нас? Мисля, че тук трябва да посочат 4 или 5 съображения. Първо, такова присъединяване ще доведе до по-добра координация координация на политиката за борба с корупцията в Европа и ще засили влиянието на Европейския съюз върху съвета на Европа, както и обратно влиянието на съвета на Европа върху Европейския съюз. Второ, ще се намали дублирането на усилия, ще се постигне синергия и ще има съответствие между е, усилията за борба с корупцията, които полагат двете организации. По-специално, присъединяването на Съюза към Греко може да доведе до разширен контрол е, извън продължителността на конкретен кръг на оценка в пределите на Греко. Това може да донесе много ползи, тъй като няма гаранция, че отразените постижения, които са оценени и са похвалени в определен момент, са трайни постижения. Това не винаги е така, особено след като към европейски, след като към Европейския съюз се присъединиха някои държави членки, които с присъединяването намалиха своите усилия за борба с корупцията. Освен това, присъединяването на Европейския съюз към Греко ще доведе до по- солидни оценки от страна на Греко, тъй като представители на Европейския съюз ще участват в нашата оценъчна дейност. Това, мисля, е много важно. И още нещо, на последно място. Е, ако стане Европейският съюз член на Греко, е, значителен плюс ще бъде това, че институциите на самия съюз ще трябва да бъдат подлагани на оценка от Греко. Греко е, високо цени множеството призиви и заявления на Европейския съюз в полза на формално, официално присъединяване е, на Съюза към групата. Ще цитирам само е, два такива призива. В резолюцията от 23 октомври 2013 година за организираната престъпност, корупцията и спирането на пари, вие, Европейския парламент, препоръчахте Европейския съюз да се присъедини към Греко като постоянен член. Това вие сте го заявили. И вие сте го препоръчали. Освен това, според доклада за борба с корупцията, изготвен от комисията през април миналата година, Сметната палата е заявила, че няма убедителни причини за продължаващото неучастие на Европейския съюз в Греко. Европейският съюз трябва да работи заедно с Греко, като целта е пълно членство, пълноправно членство и привеждане на администрацията на Европейския съюз на същото ниво като администрациите на 28-те държави членки, от гледна точка на оценка за борба с корупцията, каквато извършва Греко. Мисля, че това е много важна е, подкрепа за присъединяването на Европейския съюз към Греко. Какво означава докладът за борба с корупцията, който изготвя Европейския съюз за Греко? Греко обръща много сериозно внимание е, на доклада. Първото му издание бе обнародвано през февруари на миналата година. Греко приветства е, ангажимента на Европейската комисия да води борба с корупцията, който е ясно отразен в доклада. Също така ние приветствахме признанието в доклада е, на значимостта на стандартите, изготвени от съвета на Европа в областта на е, борбата с корупцията и факта, че този доклад се опира много съществено върху констатации на самата група Греко. Това означава, че между нас има много общи неща. Не е изненада, че Греко се отнесе много положително към мерките на Европейската комисия с оглед бъдещо пълно присъединяване на Съюза към Греко и се надяваме, че работата по преговорен мандат ще се осъществи в кратки срокове. Тази позиция нееднократно е подчертавана от господин Ягланд, главен секретар на съвета на Европа, в срещите му с президент, председателя на Европейската комисия Барозо и бившия комисар на вътрешните работи госпожа Малмстрем. Впрочем, господин Ягланд е днес в Брюксел и ще има аналогични важни социални срещи. Как може да изглежда една оценка на Греко за борбата с корупцията, провеждана от европейските институции? На основата на нашите статусни текстове, е много важно да се спазва принципа на взаимната оценка. Тоест, Европейският съюз трябва да подлежи на оценка от Греко, за да се ползва от същите права като обикновените в кавички членове на Греко, въпреки че съюзът не е държава. Естествено, самата комисия подчертава, че в институциите на съюза съществува риск от корупция и е много важно да съществува независим външен механизъм за контрол, такъв като Греко. Е, пределите и точното съдържание на една оценка на институциите на Съюза, разбира се, ще бъдат разисквани с всички заинтересовани и трябва да бъдат намерени подходящи условия за извършването на оценка, които отразяват институционните специфики на Съюза, както и е, техните юридически и практически функции. Като се има предвид големия опит на Греко при контрола на борбата с корупцията и политиката за гарантиране на почтеност държавната администрация, може да се допусне, че бъдещите оценки ще бъдат съсредоточени върху превентивните механизми за борба с корупцията в институциите на Съюза, процедурите за оценка на рисковете от корупция, работата по потенциални или реални конфликти на интереси и защитата на подаващите сигнали, респективно достъпа до информация която се съхранява в съответните институции. Голяма част от тези въпроси бяха засегнати. В заключение, какви са очакванията на Греко и на Съвета на Европа? Въпреки, че от приемането на Стохомската програма мина известно време, ние ясно очакваме при сегашната комисия да и настъпи реален пробив е, с оглед присъединяването на Съюза към Греко. Също така се надяваме, че комисията ще намери начини в крайна сметка да преодолее и премахне всички юридически институционни затруднения, които са пречка за пълноправното участие на Съюза в процесите на Греко. В крайна сметка Греко многократно е подчертавала, че такова участие само ще укрепи борбата с корупцията както в съвета на Европа, така и в Съюза и това трябва да остане водеща цел за двете организации. Благодаря за вашето внимание. Um, Благодаря много. Колегите, които не са чували нищо за Греко преди, вече знаят какво е това. Мисля, че е, в подкомисията Крим към е, Либе имаше много положително отношение към пълноправното присъединяване на Европейския съюз към Греко, но трябва да помним и контекста. Има доста актове, доста инструменти, които съществуват. Членовете на комисията Либе участват в толкова инициативи за борба с корупцията, това не е моя специалност. Аз съм председател на тази комисия Либе, но не съм специалист по борбата с корупцията и не знам как точно се координира всичко, което съществува. Цялата тази антикорупционна дейност. За мен това е интересен въпрос. Двама колеги познават а, тази работа по-отблизо и ще се изкажат госпожа Халтова. Благодаря, господин председател. Един от конкретните резултати от това полезно изслушване днес сутринта е, би бил е, вие като председател да помислите за въпроси към комисията и към съвета за това как да се отстранят пречките за присъединяване на Европейския съюз към Греко. Но това е само идея. Аз бях съпредседател, т.е. аз съм съпредседател на парламентарната асамблея която имаме обща парламентарна асамблея с държавите на изтока. Както знаете, е, партньорството с държавите на изток е много важно за нас. Те са пет на брой. Е, миналата е, седмица проведохме заседание на тази парламентарна съвместна асамблея в Ереван, в Армения. Искам да коментирам чутото от госпожа О. Райли днес сутринта. Е, ние цялата тази дейност я вършим не само за своя собствена полза, но и на ползу на целия свят. Тоест, тя се отразява върху отношенията ни с страните от източното партньорство, с страните от е, западните е, Балкани. Е, например, имаме решение за организиране на конференция в тази връзка в Черна гора. Така че аз мятам, че за източното партньорство ще е много важно Европейският съюз да се присъедини към Греко. За всички страни от това партньорство, върховенството на закона, изграждането на отговорни институции е от огромно значение, независимо от политическата посока, в която са поели тези държави, Европейски съюз или Евразийски съюз. За това аз бих искала и тук с Греко да сътрудничим. Благодаря, госпожа Хаутова. Барбара Спинели. Ehm, Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че силно подкрепям присъединяването на Европейския съюз към Греко. Искам да знам в какво се изразяват юридическите пречки за едно такова решение – ако е вярно, че комисията подкрепя идеята, какви са юридическите препятствия за нейното осъществяване. Аз съм от страна Италия, където корупцията е системна. Където е, организираното престъпно братство има огромна сила – и това ясно се вижда в обществените поръчки. Ако следите последните скандали в Италия, Експо, Мафия Капитали, това са все скандали от сферата на обществените поръчки. Огромно е влиянието на Камора, на Ндрангета и на мафията в този сектор. Така че Италия има големи проблеми с този тип системна корупция. Затова аз мога само да приветствам общо европейски правила за борба с корупцията и пълното спазване на нормите за защита на лицата, които подават сигнали за нередности. По това се работи. В Италия има една група Либера на Дунчоти. Може би сте запознати с нейното съществуване. Се опитваме да се борим с корупцията, но е добре да се ползваме от разширено общуване и връзки с Либе. Във всички случаи искам да знам какви са възможностите за това Европейския съюз да се присъедини към Греко. Благодаря, госпожа Гресле. Имам въпрос към генералния директор Руте. Докладът е много интересен, който е свързан с противодействие на корупцията. Трябва да има и някакви последици за управлението на средствата, но не виждам да има такива. Um, благодаря, госпожо Гресле. А сега? Извинявайте, казва председателя. За следващия, следващия оратор ще се опитам да разбера как се произнася името ви. Да, благодаря ви. Бих искал и аз да се включа към този въпрос, който беше поставен. Какви са политическите изисквания към институциите, които се присъединяват към Греко? Мисля, че това е наистина много важно за нас да се опитаме да се присъединим към групата, защото целият въпрос за задължителния регистр по който се работи, е нещо, което наистина е необходимо. Аз съм представител на Испания, на Средиземноморския басейн, така че тук мога да отбележа, че емпирично това ни трябва като една допълнителна гаранция. Нашата политическа група работи много усилено в областта на борба с корупцията в Испания – Господин Робинсън има книга о заглавена как се противопоставят страните и той посочва, че институциите не са достатъчно устойчиви при разрастването на корупцията. Колкото повече корупция има, толкова по- повече бедност и толкова повече се ограничава свободата. Така че, за да може наистина да има демокрация, трябва да се преборим с корупцията. В различни комисии наистина трябва да видим какво се прави по отношение на борбата с корупцията и постигането на по-високо ниво на почтеност, защото това е в сърцевината на цялата, целият този процес. И ви благодаря. Председателя, благодаря господин Вали сега. Да, благодаря. Имам един въпрос и едно предложение – към представителя на генералната дирекция в комисията. От това, което разбрах, ми се струва, че няма общо европейски мерки за борба с корупцията, най-вече, що се отнася до корупция от организирани престъпни групи. И ясно е, че това са въпроси, които са на масата на дискусията от много време насам, имайки предвид и от това, което Барбара Спинели вече подчерта. Но структурният въпрос е важен тук. Мисля, че всеки е заинтересован от това да се разрешат тези въпроси възможно най-бързо. И така, едно предложение, което ми се иска да отбележа е следното. В плана Юнкер се предвижда работа в областта на инвестициите и инфраструктурите. Съществуват много проучвания за това какво се случва в някои ситуации при изключване на договори, наймане на подизпълнители и борба с корупцията и организираната престъпност, не смятате ли, че ще е добре да се предвидят и мерки, които ще спомогнат за внедряването на мерки за борба с организираната престъпност. Това е залегнало в плана Юнкер, т.е. мерки насочени към инвестирането в инструменти за борба с организираната престъпност. Не бихме искали престъпни организации да завземат повече средства, а по-скоро ни се иска да има заложени амбициозни мерки за борба с тези престъпления. Европейската инвестиционна банка също може да бъде включена в борбата с това раково заболяване. Председателя. Да, виждам, че има още оратори, които искат да се включат. Ще ви помоля съвсем накратко да зададете въпросите си, за да дадем думата на ораторите. Лора Ферара, заповядайте. Eh, да, благодаря, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на доктор Рюте за неговата презентация, също така и на господин Рао. Чухме изключително много неща за значението на присъединяването на Европейския съюз към Греко, така че се надяваме това да се случи съвсем скоро. Аз като нов представител на Европейския парламент виждам, че за съжаление препоръките и решенията на Европейския парламент са наистина една безгласна буква. Т.е. няма последващи е, стъпки. И в тази стъпка ми се иска да подчертая едно важно решение на парламента от октомври 2014 година по доклад на подкомисията Крим за борба с корупцията и организираната престъпност. Много предложения и препоръки се съдържат в доклада, но трябва да има и реални действия по тяхното изпълнение. И може би можем да ги вземем и тях предвид, така че да има един допълнителен стимул и един допълнителен тласък към тази инициатива или пък поне една оценка на резултатите на подобни проучвания така че те да могат да бъдат внедрени чрез институционални действия. С удоволствие чух, че е необходимо да има по-добро регламентиране за борба с корупцията, най-вече в областта на обществените поръчки и използването на структурните фондове. Аз като италианка трябва с жалост да отбележа, че ние сме запознати с тази тема и проблемите свързани с нея. Това са проблеми, които нанасят удар върху економиката, малките и средните предприятия и основните човешки права. Така че трябва наистина да откликнем. Председателя, благодаря и накрая господин Салан. Хвала за besedo. Благодаря proračunov držav članic in tudi posledično прораčун. Благодаря, господин председател. Корупцията как, значително се отразява върху бюджетите на държавите членки, както и е, на Европейския съюз. Е, мисля, че държавните предприятия където се констатира корупция, трябва да бъдат приватизирани. Друга Яншева влада, ки я поскуша успоставити. Има и един друг въпрос, който е много важен в Словения. Второто правителство на господин Янча, което се опита да извърши приватизация, за съжаление не постигна успех, тъй като правителството падна от власт. Но проблемът е изключително важен. Проблемът за е, приватизацията на държавните предприятия. Искам е, да кажа, че и банките има проблеми с корупция. Значи и банките раздават заеми, за които от самото начало е ясно, че никога няма да бъдат върнати. А след това същите тези банки се спасяват с пари на дънакоплатеца държав члениц при тей от... За това искам да припомня и да призова Греко и другите компетентни институции да не изпускат от поглед банковите заеми когато се борят срещу корупцията. Председателя, благодаря. Благодаря, колеги, за въпросите. Ще помоля за кратки отговори. Първо ще чуем Матия Сюрюта и след това господин Рао. Съвсем накратко ще ви помоля. Благодаря. Господин председател, вие ме познавате и знам защо го казвате. Аз обикновено говоря много. Председателя, бавно говорите, за това много дълго господин Рюте. Ще се опитам съвсем накратко да отговоря. На първо място източното партньорство. Госпожа Халтула зададе този въпрос. И ще отговоря, че наистина са ни необходими експертните познания и опита на Греко в тази област. И Колегите от комисията Либе знаят как стоят нещата. Винаги, когато се водят преговори за, например, визовия режим, на първо място изниква и въпроса за нивото на корупция, най-вече по отношение на страните в източното партньорство. Така че наистина отговорът ми е да, е, експертността е необходима. По отношение на юридическите препятствия, госпожо Спинели, трябва да отбележа, че нашите притеснения не знам как да го кажа. Всъщност това е едно, една любима тема за юристите и правистите, дали е член 2020 или 2018 правилното правно основание за присъединяването към Греко. Някой ще каже, трябва да се придържаме към една стрикна линия за мандат от страна на съвета, от друга страна ще чуем, че има позиция за корпоративни правила за присъединяване към Греко, без да се присъединява през формални преговори. Но не мисля, че тази битка трябва да ни спре, но на този етап нямам е, е, решение. Госпожо Гресле, по вашия въпрос. Има препоръки, които са включени и в специфичните препоръки за държавите членки. в които се призовават държавите членки да предприемат определени действия. Сега какво можем да направим на оперативно ниво? В момента се води такъв дебат с колегите. Колегите в Либе също обсъждат създаването на нова институция, а именно Европейската прокуратура. Не трябва да мислите, че се ограничаваме само в рамките на докладите. Ние се опитваме да разгледаме тази тема от една по. в един по-широк контекст. Що се отнася до другите въпроси, които чухме, мисля, че наистина трябва да се позовем на договора, защото корупцията е наистина престъпление. И ние се намираме в ситуация, в която използваме различни инструменти за борба с корупцията в законодателството нямаме норма борба срещу корупцията, но ние се концентрираме върху този аспект и мисля, че ще видите, че когато изготвим в края на април новата програма за сигурността, ще видите, че борбата с организираната престъпност и а, легалната економика ще бъдат едни от ключовите аспекти през идните месеци и години с оглед обхват на програмата за сигурността. Това от своя страна също така означава, че подобни въпроси, които госпожа Селена повдигна по отношение на незаконните придобивания от приватизирането ще бъдат в фокуса на тези инструменти. По отношение на разширяването на инвестициите, аз отговарях в период от 8 години за трансевропейските мрежи и трябва да ви уверя, че положихме всички необходими усилия да се уверим, че винаги когато има сигнали за злоупотреби, ще има съответните мерки, които ще се предприемат. Но голяма част от тези неща, докато се установи Европейската прокуратура, е въпрос, който трябва да вълнува държавите членки и те трябва да разследват този аспект. Това така стоят нещата в момента. Господин председател, надявам се, че отговор отговорих на всички въпроси. Председателя, да, благодаря за кратките отговори на въпросите. Господин Рао, да, и аз ще се опитам съвсем накратко по отношение на програмите в източното партньорство. Има тясно сътрудничество между Европейския съюз и съвета на Европа програмите за партньорство и по-конкретно програмите за борба с корупцията се ръководят от наши колеги, не конкретно от Греко. Има разграничение между техническите системи и наблюдението, но трябва да сте уверени, че всички проекти, които се разработват в сътрудничество с Европейския съюз и съвета на Европа, там е залегнал един много солиден елемент с препратка към Греко, защото една от основните амбиции е да се използват тези програми да се насърчат страните да съблюдават препоръките на Греко. Няма да навлизам в подробности а, за правното основание в Европейския съюз. Знам, че нашите служби казват, това е въпрос, който трябва да се разреши от Европейския съюз. Но нека посоча следното. Когато комисията оповести пакета си за борба с корупцията, имаше един много подробен доклад за начините за присъединяване към Греко и те се съдържаха бяха в този доклад. Този доклад така да се каже, не е творение на Европейската комисия, но беше изготвен с сериозното участие и резултатите от дискусиите между нас и Европейската комисия. Начините, по които конкретно сътрудничеството между Европейския съюз и Греко ще придобият реална форма е разписано много подробно и много от въпросите вече са разрешени. Основният въпрос, който стои и е една обхващаща разпоредба, съгласно която Европейския съюз може да се присъедини към Греко. Председателя няма да правя обобщаващи бележки, защото напред на времето само ще благодаря на всички участници и ще дам думата на госпожа Гресли направо. Ще започнем с госпожа Хъбнер, тя да каже своите заключителни слова, а аз само ще закрия заседанието. Не е възможно човек да приключи с две думи. Това заседание беше много важно. Искам да кажа три неща. След няколко месеца се надяваме, че трите институции, Комисия, Съвет и Парламент ще започнат преговорите по междуинституционалното споразумение по отношение на по-доброто законотворчество. Прозра... Прозрачеността, отчетността и почтеността, които ние обсъдихме днес, трябва да са част от тези преговори. На следващо място гражданите не правят разлика между отделните европейски институции и когато е уронен престижа на една от институциите, това засяга и другите. Затова темата, която обсъдихме днес е предмет на нашите съвместни действия, защото ние носим споделена отговорност. Европейските институции искат да постигнат успех при продоляването на предизвикателствата в тази насока. Всички институции са се разглеждат като символ на всичко това, което обсъдихме днес, отчетност, прозрачност и почтеност. Сега говоря от името на всички нас и а, трябва да кажа, че а, такъв вид изслушвания ще положат основите на една нова традиция. Важно е да се засили доверието на гражданите в европейската интеграция. Чухме какво каза и госпожа Георгиева и смятаме, че ще имаме съюзник в нейно лице. Аз искам да се присъединя към думите на госпожа Хюбнер. Лично за мен това изслушване беше изключително интересно, много поучително. Сътрудничеството между четирите комисии е много добра идея и тя може да бъде доразвита. За комисията по юридически въпроси ние работим по ня... мога да кажа, че ние работим по няколко досиета, включително за по-доброто законодателство, както и за административно право. Следователно има области, в които можем да разпростем да разпрострем разсъжденията си. Бих желала просто да благодаря на всички наши оратори и на всички участници в това изслушване, което сигурно ще бъде повторено и ще послужи като източник за много ползотворно вдъхновение за в бъдеще. Именно за да бъде повишено доверието на европейските граждани в институциите на Европейския съюз. Едно наше катадневно тежнение. И а, аз, доколкото разбирам, госпожа Гресле на нея се дължи инициативата и желанието да участваме задължително в тази инициатива. Благодаря и сърдечно. Благодаря на всички колеги. Всяка една от темите, която обсъдихме днес, не може да се разглежда сама по себе си. Те са свързани на първо място и на второ място. Ако не се работи по тях, нищо няма да се случи. Нещата не са толкова прости. Тук говорим и за прилагането на наказателно-правните разпоредби. Това е една доста сложна материя. Има много е, документи, има много неща, които знаем и които ние не знаем, но е, информацията днес, която получихме, беше много полезна. Благодаря на всички колеги, които участваха. Ще е, направим всичко възможно, за да продължим напред. Ние забравихме нашият а, кавалер тук на подиума, защото сме толкова много жени, че го пропуснахме. А, вие малко ме дискриминирахте. Благодаря ти, а, Инге. Нека да а, кажа, че в хода на дискусиите в Твитър една неправителствена организация посочва, че трябва да има повече такива съвместни дискусии. Искам да ти благодаря за инициативата да организираме такова изслушване. Беше едно необичайно изслушване, на което станахме свидетели днес. Виждаме колко са сложни взаимовръзките между тези теми, които обсъдихме. От 1999 година насам има много проблеми, пред които са изправени институциите. Е, искам да ти благодаря от името на комисията Либе, която ти е, пропусна. Но благодаря ти още веднъж.